I don't need, I don't need passes. Huh? I think we can start, ladies and gentlemen. Мисля, че можем да започнем, дами и господа. With our workshop on judicial training. Виждате програмата, знаете за какво сме тук, а именно за обучителните програми за юристи. Ringraziare tutti coloro che hanno eh, voluto essere. Преди всичко искам да благодаря на всички, които а, извиха желание да участват, защото а, този семинар се организира в, във време, което е изключително важно за юристите. Ком, Комисията по правните въпроси в Европейския парламент изяви желание да разработи метод за организиране на семинарите. Това е един неофици... една неофициална среща, на която искаме да направим равносметка на направеното през последните години и да анализираме най-добрите практики в държавите членки. За тази цел именно посветихме нашия семинар на обучението на юристите. И тук имам предвид най-общо казано, не само съдии, адвокати, адвокати нотариуси, е, секретари, съдебни и въобще целият е, персонал на съдилищата. Е, възприели сме един новаторски подход. Всъщност, нашата цел е не само да предоставим информация, а непрекъснато да обновяваме познанията по правните въпроси в най-широкия смисъл на думата. Искаме да изградим условия за взаимно доверие между различните страни в правосъдието. Разбира се, тук въобще не става въпрос за някакво уеднаквяване на различните правни системи и изграждането на единна система. Не по-скоро става въпрос за единство около, централ, около е, взаимното доверие. Смятам, че това е целта не само на Комисията по правните въпроси, а и на целия парламент. И както ви казах, подходът ни е съвършенно нов. В този смисъл предложихме някои проектни, е, пилотни проекти за, е, като целта е да се изгради един нов начин на мислене в правния свят, да се гарантира професионалното развитие на всички, които се занимават с право. Днес, съгласно договора от Лисабон, се призна... Е, Стокхолмската е, програма получи истинско признание. Е, комисията също желая да даде тласък на тази програма. И именно по тази причина тази програма позволи съсилване на съдебното сътрудничество, особено в наказателно-правната област и засилване на уменията на юристите. Това е процеса, който сме започнали създаването на нова правна култура. Преди всичко искаме да се изгради чувството за общна, обща принадлежност. Адвокати, нотариуси, съдии споделят всички проблеми в Европа. Искаме правната култура да бъде не само споделяна, но и еднакво структурирана, независимо от съдебните системи, от които идват различните е, участници. Това е основното условие за изграждане на европейското пространство за свобода, сигурност и правосъдие. Тук става въпрос за изграждане на европейска култура, зачитайки принципите на субсидиарност и независимост, които са в основата на работата на съдиите навсякъде по територията на Европейския съюз. Това предполага, както казах, взаимно доверие и взаимно признаване на съдебните решения, дори когато те са постановени от съд, принадлежащ на различна съдебна система. Приносът на националните органи за постигане на тази съвместна цел е изключително важен. За да постигнем целта си, трябва добре да познаваме всички е, общностни правни инструменти. Това за вас е, вероятно звучи като нещо очевидно, но това е наистина основен въпрос. Трябва да познаваме чуждите правни системи, особено англосаксонската, англоамериканската система, която бих казала е нещо като латинския за съвременните ни езици. Тук става въпрос за конкретни знания, без които няма да бъде изградено взаимно доверие. Така че трябва да се поеме ангажимента за изучаване на правото на другите, на съдебните системи, на правния ред. Ако искаме да споделяме една и съща култура, един менталитет, трябва да познаваме различните системи, различните правни традиции, да познаваме е, Common Law, City Law, които са доста различни и е, за да можем да стигнем до взаимното признаване. През последните години Европейския парламент и Комисията по правните въпроси наблегнаха на подхода отдолу нагоре в областта на образованието и обучението. и е, промени е, начина на обучение. Преди на тях им се предоставяше само информация. Сега е, курсовете са за е, е, по-интерактивни, държавите членки участват. Е, в взаимно информиране за различните правни системи. Именно така посредством изказванията на, на посредством представители на, на държавите членки можем да достигнем до практикуващите юристи във всяка една от тях. Някои, не съм, някои е, държави ни изпращат много представители. Именно затова трябва да поощряваме обмена. Е, тук беше спомената програмата Еразмус, важен опит е, и важна инициатива в областта на е, образованието, на висшето образование, на студентите. Е, трябва да използваме съществуващите структури и да прилагаме авангардните технологии. Защото трябва да се модернизира достъпа до базите данни, до правните знания като цяло, до съдебната практика на европейско равнище. И точно тези инфраструктури имат съществено значение днес, ако искаме да постигнем конкретни резултати. И някои държави членки също имат положителен опит в това отношение. Днешния ни семинар всъщност цели да направи обща равносметка на постигнатото до тук, да направи един сравнителен анализ – защото не е достатъчно само да стъпим на това, което вече сме направили, а и да се сравним с другите. Имаме желание да водим диалог и да чуем различни предложения, които ще насочат комисията в бъдещата и работа. Бих искал да цитирам и опитът Еуринфра на Холандия. Много интересно начинание. Е, разбира се, ще изслушаме и е, инициативи на други държави, Италия, Белгия, които също изявиха желание да създадат необходимите условия за създаване на реален ефективен диалог между магистратите през границите. Това може да стане благодарение на новите е, технологии. Така че това, което е, виждат в ежедневния си живот е, все, всички практикуващи юристи да бъде предоставено е, на всички останали, за да има реално признание на да се познава практиката на другите и да, да изградим една организация, която стимулира ежедневно практическия диалог и обмена. Сега ще дам думата на колегата Кинга Гънц, която е заместник-председател на Комисията за граждански свободи, вътрешни работи, правосъди вътрешни работи. Съвсем накратко искам да поздравя всички, госпожа комисар, уважаеми гости. За нас е добре да научим повече за най-добрите практики в областта на съдебното обучение. Председателя на комисията Либе не може да бъде днес тук, така че аз имам честа да го заместя. Знаете, че комисията Либе е, има компетенции по отношение на наказателното право и поради тази причина ние отделяме специално внимание на обучението на всички работещи в сферата на правото. Съгласен съм с господин Белингър, че подобряването на взаимното доверие е един от ключовите въпроси. Оценката също е много важен инструмент, за който ще чуем повече днес. Искам да кажа и няколко думи за това, колко сме разочаровани, че не беше включено наказателното право в обучителната програма на съдиите, като се пред колко е важно то, колко са важни правата на хората. Освен това, по отношение на върховенството закона и, национ... и, и наказателното право, аз съм докладчик, така че тези въпроси ще бъдат разгледани. Искам да кажа, че Либе, Юри и Явко в момента излизат с а, своите изводи за това какво се е случило в Сток, по Стокхолмската програма. Разглеждат се и възможностите за подходящо финансиране, за да може този дебат да се, изключи, да се, да се свърже с дилемата от Копенхаген. Знаете, че това са въпроси свързани с демокрацията, върховенството на закона и основните права. Искам да спомена само още един важен аспект. За това, че ние трябва да имаме механизми за оценка в, в зоната на свобода, равенство и демокрация. Съвета на Европа и други органи, като Комисията от Венеция, работят по този въпрос мога да кажа, че с интерес ще изслушам представенията за това какво правят колегите в тази сфера. Благодаря ви. Thank you very much, Kinga. Благодаря. С голямо удоволствие давам думата на комисар Рединг, която е, която е заместник председател на Европейската комисия. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за вашата работа и за работата на двете представлявани комисии. Те винаги са поддържали възможността и всъщност идеята съдебното обучение да се превърне в реалност в Европейския съюз. Знаем, че има въздействие върху, от европейското право върху ежедневния живот на нашите граждани, независимо каква е тяхната професия. Европейското право не е нещо статично. То е обект на непрекъснато отворен процес на законотворчество и правно тълкование. И разбира се, тук е важна и ролята на тези, които практикуват право, независимо дали това са адвокати, прокурори или съди. Всички те непрекъснато работят с европейското право. Това означава, че всеки национален адвокат и всеки национален съдя трябва да бъде експерт по европейско право. Трябва да може да тълкува как ефективно да се изпълняват европейските разпоредби заедно с националните разпоредби. С децентрализираната система на Европейския съюз националните съдии трябва наистина да станат европейски съдии, за да могат да се справят със своите задължения. Има един общ правен принцип. Юрановит Курия се казва този принцип. Тоест, съда познава правото. Да, Съда трябва да познава правото, но колко, до каква степен сме сигурни, че националните съдилища знаят за всички ключови характеристики на различните съдебни системи в Европейския съюз? Защото в някои случаи тези съдебни системи са изградени върху стотици години традиция. Когато си говорим за предизвикателствата и възможностите във връзка с Европейската област на правосъдие, ние знаем, че можем да се справим с тях само тогава, когато гарантираме кохерентност и последователност в начина по който правната система на Европейски съюз работи спрямо националните системи. Това изисква първо добре информирани и добре обучени практици в областта на правото. Поради тази причина е много важно да имаме такова обучение в областта на обучението на съдиите. Първо, това гарантира взаимно доверие тогава, когато се прилагат европейските разпоредби, европейското законодателство. Второ, съдебното обучение дава възможност за трансгранично сътрудничество. И трето, това дава по-добра законо, по-добра правна сигурност и това е валидно както за гражданите, така и за предприятията. Спомняте си, че през 2011 година Европейската комисия излезе с набор амбициозни мерки, които в момента се изпълняват. Целта на всички тях е да даде възможност на половината от всички, които работят в областта на правото, да участват в обучение по европейско право до 2020 година. Две години след като бяха прияти тези мерки за съдебното обучение, мога да ви кажа, че се движим чудесно. Нека ви дам и някои конкретни примери. Първо, мрежата за съдебно обучение, която е най-важният играч на европейско ниво и която е най-големият доставчик на обучение на съди на европейско ниво разшири своята дейност между 2010 и 2012 година. Броя на прокурорите и съдиите, които участваха в тези обучения, се увеличи трикратно. Ако разгледаме националните дейности по обучение, можете да видите, че в някои случаи имаме още по-голямо нарастване на броя на участници – от 250 хиляди до около 540 хиляди съди. Това е огромна промяна и наистина показва какво е свършила комисията от момента, в който започна да работи по този въпрос през 2010 година. Същевременно ние гледаме какво правят и другите организации, които работят в тази сфера. Комисията в своя доклад от 2011 година отрази данните, а днес излизаме с втория доклад, който покрива периода от 2011 до 2012 година. Няма да навлезна в повече подробности, защото документът е пред вас и вие може да прочетете неговите изводи. Резултатите показват, че много амбициозната цел да се обучат 700 хиляди юристи до 2020 година не е непостижима. За момента имаме много добър прогрес и то отбелязан само миналата година. 12 000 участника бяха обучени с помощта на европейските програми миналата година. Може да кажете, че това не е достатъчно, но същевременно пък това е много повече, отколкото беше цифрата през последните години. Защо е важно да гледаме цифрите? Защото а, трябва да сме сигурни, че имаме и качество на обучителните дейности понякога наистина качеството е по-важно от внушителната цифра. Днешната конференция, и аз благодаря на председателя за това, е един чудесен случай, чудесна възможност да обменим мнения и добра практика. Пилотният проект за европейско съдебно обучение, който беше предложен от Европейския парламент през 2012 година, много ще помогне да се идентифицират и да се разпространят най-добрите практики. И тук аз съм много благодарна на моите колеги, които седят до мен, за, техна, за тяхната инициатива. Сега този пилотен проект – започва да работи. Стартираме с процедура за обществена поръчка и имаме желание да излезем с препоръки, които ще разгледат различните обучителни нужди, ще вземат предвид различните етапи на развитие на обучението по европейско право за юристи, за адвокати, също така и за тези хора, които представляват персонал в съдилищата, защото освен съдите и прокурори, те също са много важни. Всички параметри ни показват, че се движим в правилната посока. Трябва да запазим инерцията, която сме набрали през следващите няколко години. Знаем, че това, което сме постигнали до този момент, върви нагоре – Знаем, че това е правилната процедура, но това не е крайният резултат. Определено предстои още много, което трябва да се свърши. Конкретна идея би могло да бъде развитието на тази мрежа в един реален, реално съществуващ институт за съдиите. Идеята би била да се засили европейското измерение – на съдебното обучение за тези съди и този, тези съдебни служители, които използват много често европейските закони. И това ще помогне всички области на правосъдието, защото наистина хората, които работят в областта на правото, трябва непрекъснато да работят с европейското право имаме и много нови законодателни актове, които непрекъснато влизат в сила на национално ниво и това, разбира се, прави съдебното обучение един централен елемент за нашите действия. Трябва да продължим да разработваме нови идеи, за да можем да засилим европейското измерение. Нови идеи, които аз съм сигурна ще дойдат от вас днес. И така, очаквам наистина с нетърпение да видим какво вие ще предложите, защото това вече ще помогне на политическите водачи да поемат отговорност в този сектор и да продължим напред много бързо. Ще се получим от това, което беше постигнато, ще знаем какво искаме да постигнем за в бъдеще и ще намерим най-добрия начин това да се случи. Благодаря ви. Благодаря. И слушахме казаното от вас, и слушахме цифрите, които ни давате. И смея да твърдя, че те са много амбициозни. Особено казаното за обучението, броя на юристите и магистратите, които са обучени, както и за броя на програмите, Никога не сме предполагали, че можем да постигнем толкова добър резултат, толкова окоръжаващи са цифрите, които вие ни представяте тук. Това означава, че вървим добре, въпреки че целта е много трудна. Сега, нека да пристъпим към първия кръг, предвиден за тази сутрин, а именно за оценка на добрите практики в европейското право. Yes, thank you. Okay. Thank you. Thank you for coming. <coughs> <clears throat> Uh, uh, Първата сесия ще бъде ръководена от съдия Антонио Тицано, който е председател на Горната камера на а, съда. И сега искам да дам думата на господин Райнер Ван Цуптвен, който е председател на Административният върховен съд по търговията и индустрията и представлява евро... холандската мрежа за съдебна координация по европейско право. Целта е да имаме подобрение на а, сътрудничеството. Това е целта на тази а, мрежа. Заповядайте. Благодаря. За мен е чест да мога да говоря тук и да ви кажа нещичко относно добрите практики. Вчера заседавахме в рамките на тази координационна мрежа, изградихме си 27 правила, Тоест, аз имам 22 секунди да ви кажа за всичките тези правила, имам по 7 думи общо взето. Сигурно сте не изчели документите, надявам се. Ако не сте, винаги може да го направите по-късно днес или следващата седмица. Ще използвам тези 7 минути, които сте ми дали, да направя кратки разсъждения по нуждите, поне в моята държава, така както аз ги виждам. Може да се каже, че съм консервативен, но не в политическата, политическия му аспект. Просто искам да променя нещата, но само тези, които не са добри, другите да си останат. Целта е да не осложняваме нещата допълнително. Обучението на юристите, на съдиите в мрежи като Инфра, Еоринфа е много е важно нашите центрове да си сътрудничат. Това е обаче част от общоевропейската практика. Защото нека да не забравяме, че всяка държава си има собствено законодателство. Отделно от тази мрежа си имаме и специфични сесии за обучение в отделните държави. И освен това, с колег... колегата тук, която е седнала от лявата ми страна, надявам се да имаме възможност да ви обясним малко повече. Та, идеята е да имаме простичко обучение и да дадем възможност на съдиите да имат информация за различните случаи по европейското право. Било то гражданско право, наказателно право и така нататък. И това въжи и за хартата за фундаменталните права, за нас това е много важно. И се опитваме да подготвим почвата за момента, в който Европейския съюз ще бъде конвенционален стандартен партньор на съвета на Европа. Има няколко неща, които искам да кажа. Не знам колко минути са ми останали. първо, задължението всеки съдия да бъде наясно за новостите в европейското право. И нашия проект има за цел точно това да улесни запознаването на съдиите с европейското право и а, да актуализираме знанията им. Без значение какво е правото. В моите случаи а, 90% от казусите въпреки че са национални, има участие на европейско право по една или друга политика. Така че трябва да знаем европейското право. Това е нещо, което трябва да добавим към съществуващите правила. Председателите на съдилищата, както и всички сходни органи, трябва да осигурят средства на съдиите да познават стандартите на европейското право. Това е всъщност и задължение по договорите, защото това съдебно сътрудничество е част от задълженията между държавите членки. Особено като се има предвид, че Европейския съюз пише законите, пише директиви, регламенти и за това ролята на висшите съдебни органи е да улеснят обучението на съдиите. Искам също да кажа нещо за трансграничното сътрудничество. Е, нашата мрежа Euroinfra както и колегите ни от Румъния. Работихме в тясно сътрудничество. Най-вероятно можете да го видите и в документа, който ви представих. Сътрудничихме също и с италианските ни колеги. Проведохме една конференция в Букурещ преди няколко години. Аз участвах лично и всички представители на мрежата също участваха. Това не струваше много. Разбира се, някои от нас присъстваха лично, други чрез видеовръзка. Но това е първата важна стъпка, която направихме, за да съберем съдии от Румъния, от Италия и от Холандия и да обменим практики. Когато говорим за такива големи проекти, когато съдиите трябва всяка година да отиват някъде друга да е в чужбина на обучение, вярно, това е невъзможно. Не можем всяка година съдиите от всички държави да ги изпращаме за известно време на обучение в Хага. Но това не значи, че не можем да имаме качествено трансгранично сътрудничество и да добавим стойност спрямо това, което вече имаме и да добавим взаимно доверие. Взаимното доверие ще се създаде, обаче, само ако съдиите знаят, че е, във всекидневната практика те а, могат да използват европейското право и те да са сигурни, че познават това право нашата мрежа се опитва да даде тази възможност на съдиите, т.е. да комуникира с тях не само по същността на правото, ами когато, примерно, възникне някакъв конкретен казус и а, съдиите не виждат някакво разрешение, да потърсят помощ, да потърсят а, а, съвет от колегите си от чужбина, чрез обмяната на добри практики. Тоест, да им се даде такова а, обучение не само за същността на правото, но и за това как да споделят познанията си. Това е основен инструмент за съдиите, както и за всяка друга работа. адвокатите много често си мислят, а, това, което направих е прекрасно, аз си го пазя за себе си и ще го използвам. Но съдиите не мислят така. Няма, няма а, такава тенденция да пазят за себе си, защото понякога нещо в решението им може да е неправилно и те винаги имат желание да споделят с колегите си и да видят дали не може да се реши проблема по-добре. Така че смятам, че ако успеем да обучим съдиите, това ще улесни много бъдещата ни работа. Благодаря. Thank you. <coughs> Thank you. Благодаря. Благодаря ви за вашия принос. Сега искам да дам думата на председателя на Холандския център за обучение и проучвания в областта на съдебната практика, госпожа Роза Янсен на Холандия. Благодаря. Благодаря, господин Берлингер. Какво мога да кажа след като колегата се изказа? Ще се опитам да дам най-доброто от себе си. Тук съм да говоря за холандския подход, начина по който правим обученията в Холандия. Аз съм тук в ролята си на председател, а сега седя тук пред вас. Трудно е да се вместя в 7 минути, защото ми се струва, че може, мога да говоря часове наред за европейското измерение, за това какво правим ние в Холандия, но ще се придържам към нашия опит в Холандия. Много съм благодарна, че успяхме да свикаме тази среща днес, защото имаше колеги, които казаха, че обучението не е политическа тема. То няма врагове, но също така няма и приятели. И поред тази доволна, че организирахте тази важна среща тук. По този начин вие показвате, че темата е ваша, важна за вас и аз също смятам, че е важна тогава, когато искаме да поддържаме европейската култура, взаимното разбиране, трябва да направим много по отношение на обучението, защото нещата в Европа се изменят по отношение на културата. Искам да кажа нещо. Надявам се, че сте прочели документите. Няма да повтарям всичко, което сте видяли там в рамките на моите 7 минути. Искам обаче да се върна малко назад, защото често бъдещето започва в миналото и когато говоря за историята на Холандия, която съм описала в документите, мисля, че е много важно да се върнем към началото на 90-те. Тогава в Холандия започнахме да мислим по какъв начин да дадем необходимите умения на съдиите за съответствие с тяхната нова роля в европейската правна рамка. Рение и аз бяхме едни от първите, които се замислихме за това и все още продължаваме със своята мисия. Все си говорихме само и единствено не си говорихме само и единствено за познаването на европейското право, защото това е твърде ограничено. Това са винаги нещата, които слушам в речите на госпожа Рединг. Тя винаги говори за познаването на европейското право. Наистина важно е тук да имаме обмен на практика, но трябва да говорим и за конкретните специфични умения, така наречени занаят на съдиите, както ние сме го кръстили на холандски. Нашите майсторски умения са важни. И не, че не искаме да споделим неща с други, но наистина това е основата, около която се върти твоята собствена работа като съдия – и а, се чудя дали не можем и това да, обу... да, да влезе в обучението. Смятам, че можем да споделим много неща с колегите си, но не абсолютно всичко. И така, в тази група, която работи в началото на 90-те години, започнахме с определени презумпции. Съдиите трябва да си вършат работата, европейското право се появява като част от тяхното а, тяхната работа не може всяко дело да стига до съда в Люксембург. Някои неща трябва да решим сами ние. Имаме важна роля. Трябва да отсъдим в определено дело по един бърз, ефективен начин и също така трябва да използваме подходящия законодателно-нормативен акт. Европейското право не е нещо екзотично за мен. Аз всеки ден работя с него. Като съдя всеки ден трябва да го прилагам. И взехме това като отправна точка. Какво е толкова сложно по отношение на европейското право? Един съдя трябва да работи с много дела и поради тази причина трябва да познава много закони, а законите знаем, че се променят ако не всяка седмица, то поне всяка година. Така че трябва да познаваме законите, за да можем самите ние да бъдем в крак с измененията. мога да говоря за себе си, аз трябва да съм подготвена за всяко дело, защото иначе не мога да си свърша работата. Знам, че сега съм пред вас, но а, първо е моя отговорност аз да съм подготвена, Нашето собствено правителство ни помага. Вие също виждам, че се опитвате да ни помогнете. Но нещата започват от нас самите. И така, в този момент ние решихме, че е много важно винаги да има обучение. Обучението през целия живот е от изключително значение за съдиите. Ние трябва да вършим своята ежедневна работа, да получаваме съответните сертификати, трябва да имаме необходимите знания. Също така трябва да имаме така наречения Help Desk или бюро за подпомагане, което беше Европейската координационна съдебна мрежа. Това е много удобна платформа за съдиите. Те там могат да получат не само знанията, защото, както казах, много е лесно да се намерят знанията в наши дни, но е много важно да се научим да задаваме правилните въпроси. И в европейския контекст това е много важно, защото за да получиш правилните отговори, трябва да зададеш правилните въпроси. И така, говоря още за 1992 година, а времето ми свършва. Това, което искам да ви кажа е, че нещата, които открихме тогава, все още са валидни, те не са се променили. Тези неща са ни необходими с помощта на развитието в технологиите нещата се случват по-бързо, днес имаме повече възможности. Също време обаче сме изправени пред по-големи предизвикателства. Има много изисквания в нашето общество, залети сме с информация. Ако говорим за съдиите в нашата страна, Става въпрос не за липса на познаване на европейското право, а липса на време и на средства за обучение. И това е, което винаги си споделяме с колегите около масата, около масата с дискусии. Кога да намерим време, за да се обучим? И поради тази причина обученията трябва да са организирани много ефективно, защото ние трябва да се обучаваме събота, извинете, неделя сутрин. Това е единствения ден от седмицата, в който ни остава време. И така, това, което искам да ви кажа, е, че наистина ни трябва многоизмерен подход, т.е. да не е просто един вариант, който се предлага. Нещата трябва да бъдат разгледани от различни аспекти. Това трябва да продължи да се прави днес, защото иначе просто никога няма да успеем да обучим тези 703 хиляди юристи и се чуда кой ще обучи другата половина от този милион и половина практикуващи в областта на правото, защото и до тях трябва да стигнем все пак. европейското право трябва да влезе в обучението на националните съди. Мисля, че националните съди имат много важна роля в европейската съдебна система. Там има и много знания, трябва да започнем от там, но това не означава, че не трябва да работим заедно. Важно е да намерим своите възможности за съвместна работа. Не, не всички от тях ще можем да използваме. Трябва да направим своя подбор да видим къде ще подкрепим начинанията. Говоря за една общност на практикуващите в областта на правото. Ние имаме такава в Холандия, има такава и в Европейския съюз. Това са общности на съдии, които работят заедно, задават си въпроси, дискутират, обсъждат своята съдебна практика. Говорим и за групи, които обсъждат нещата на партньорска основа. Те разглеждат определени случаи. Понякога, когато говорим за европейското право, те не винаги разбират, че говорят конкретно за европейското право. За тях това е просто част от решаването на определено дело. Това, което е важно според мен, е да се опитаме да свържем всичките системи, защото ще видите, че националните системи са важни, важно е да има връзка между тях. Също така трябва да имаме и система за търсене, която да ни позволява лесно да влизаме в системите на другите страни. Има проблем с езиците, има езикова бариера, ние не можем да говорим всички езици. И това е нещо, по което вие трябва да помислите, както вече каза госпожа Рединг. Сега ще ви кажа какво правим в Холандия по отношение на новия подход на научаване. Става въпрос за това, че не провеждам обученията под формата на курсове, тъй като хората нямат време да посещават курсове. Ако в даден момент ви, притрябва, ви трябва определена информация, тогава вие може да получите обучение, дигитално обучение. Мога да ви дам един пример, например, за прокурорите. Миналата седмица те работеха по определено дело и в този момент им беше необходимо специално обучение, което ние им предложихме. Тоест, ние приближаваме нещата до реалната практика на прокурорите и съдиите и вярвам, че това може да бъде направено и в европейски контекст. Може би ще ви дам един истински холандски съвет – но това са последните ми думи. Не се опитвайте да откриете отново топлата вода, моля ви, не го правете, защото това виждам непрекъснато да се случва. Използвайте разумно общественото финансиране, за това вече не трябва да ви давам съвети, но нека всички институти за обучение, включително Европейския институт, да видим как ние можем да споделим знанията си и за това ще ни е необходимо малката малко подкрепа от страна на парламента или на Европейската комисия. Вярвам обаче, че заедно ще можем да постигнем много през следващите, хай да не кажа, една, нека да са две години. Благодаря ви много за това, че ме поканихте тук. Благодаря, Роза. Определено говорихте тук и споменахте някои от темите, които определено искахме да разискваме. И, и вие го казахте, ние работим заедно, ние вървим напред. И така трябва да продължаваме. Това е правилният път. И само така ще имаме европейска европейска съдебна практика и европейско гражданство. Защото много често връзките между европейските граждани минават през правото. Даже и да не става въпрос за съдебни дела. И именно така можем да приложим на практика рамката, зададена от Стокхолмската програма. Господин Тицано е тук, но преди да му дам до председателския пост, искам да дам думата на нашия уважаван гост Валерио Онида, който е, е върховен председател на италианските магистрати. Благодаря. Нека да напомня, искам да дам кратка информация за мрежата, която беше изградена преди около една година. Е, тя включва около 9000 души, и те са юристи е, най-вече по граждански и наказателни, гражданско и наказателно право. Те са завършили всички петгодишните магистратури право и също така имат две годишни специализации, било то докторати и други подобни за гражданско право. те служат като а, съдии в, на постове, където а, съревнованието за тях е много а, тежко и ние през изминалите 12 месеца работим заедно. 12 месеца се обменят практики и Разбира се, типа обучение беше различно в зависимост от компетенциите на въпросните лица. Имаше около 6 месеца обучение на място в самата служба. Там имаше кратки курсове от около няколко часа, за, за няколко дни в годината, малки групи от около 5-6 души най-вече за съдии и следователи. Периодично се прави оценка също така на а, лицата. Но около 9000 съдии с различни специализации участваха в тези е, курсове. Така че тези лица бяха обучавани от специализирана единица, която има ексклюзивните компетенции за такова обучение. Това е вид училище, което всяка година издава своите насоки и работи заедно с държавата. Членовете на този орган се посочват, за, се избират за време от 4 години. 7 такива члена има. 6 от тях са или следователи, или съдии, и един е професор. И имаме също и други членове, които са, а, са, са адвокати и са посочени от Министерството на правосъдието. Има също така и други членове, които се избират от, също от съдиите. Те могат да бъдат адвокати или пък преподаватели от университетите. Разбира се, този орган функционира с заделен специален бюджет. И целта е да се децентрализират дейностите на съдиите. Като си предвид какви са методите на обучение, училището успя да отговори на всички искания на Върховния съвет, но все пак нека да спомена някои от основните иновации. Обучението засягаше специфични теми от съответното право, било то международно, европейско, наказателно, гражданско и така нататък, като се спирахме на изучаване на отделни казуси, т.е. чрез практиката. Тези случаи бяха придружени и от а, различни разяснения от психологически и друг характер, т.е. допълнителни обучения. Водеха се също и вид стажове в полицейските служби, в затворите и други наказателни институции. Целта е да се запознаят съдиите с реалността във всяка една от тези институции и дейностите, които директно или косвено са свързани с съдебния процес. По време на обучението на мястото на службата усилията бяха насочени към а, казусни случаи, разглеждане на казуси. И идеята беше да се дадат примери също и а, за дейности, не директно свързани с съда и с правото, а по-скоро от културен характер или от друг подобен. Идеята е обучаваните лица да могат да погледнат отвъд правната рамка, а да а, видят личните взаимоотношения, човешката страна на въпроса. И това евентуално би могло да повлияе на решението, което един такъв съдя ще вземе. Тоест, това позволява на обучавания персонал да погледнат много по-философски и по-дълбоко на отделните казуси и да помислят за професионалната етика, а също да помислят за случаите, където е едно лице, не действа само от някакви конкретни логични подбуди. Разглеждаше се също, разглеждаха се също и, фун... и моментите, когато се използват неправилно или се политизират съдебните практики и, и се работеше върху сътрудничество между адвокатите и магистратите. Разглеждаше се също и европейският контекст и трансграничното сътрудничество. В нашата програма ние считаме, че не само европейските съдии трябва да се запознаят с европейското право, трябва да им се даде възможност и за интеграция с такива обучение, но те също трябва да помогнат за създаването на обща мрежа, обща европейска култура на правото, като се сътрудничат с подчинените и с другите магистрати. Благодаря за вашето внимание. професор Онида. Ми резерво qualche commento alla fine. Благодаря, професор Унида. Искам да пазвам си правото да направя по вашето изказване, но тъй като сме закъсняли, нека първо да дадем думата на господин Фернандо де Торне, заместник-председател на Генералния съвет на съдебната власт. Благодаря много. Искам да благодаря за поканата на този, за участие в този семинар. Аз съм член на е, Испанския съдебен съвет. Е, за нас е, темата е изключително важна. Обучението на прокурорите и съдиите е нещо изключително важно. Е, откакто се присъедини към Европейския съюз е, през 86-та година, дори повече от 26 години, Европа, е, е, е Испания е, прави всичко възможно да е, посвещава своите съдии в прилагането на европейското право. Това се прави е, на всички равнища и преди няколко години организирахме е, курсове по ускорено обучение за прилагането на европейското право. вече е, има, организирахме 64 конкретни курсове за испанските съди и през последните години Италия карера carrera Наблягаме все повече и повече върху изучаването на правото на Съюза. Е, в съдебната система в Испания има 5000 е, съдии, повече от половината от които вече бяха, са получили специфична подготовка по европейско право. Още в началото на кариерата си те получават едно начално обучение по, общност, по право на Съюза. Над 64% от съдиите в Испания са жени. И в повечето от тях са преминали е, е, цялото образование по право, след това са издържали тежък е, конкурс. А, много често става въпрос за... Обръщаме внимание особено на младите юристи, които искат да започнат кариера. И, Даваме си също сметка, че трябва да се гарантира непрекъснато, постоянно обучение на съдиите да ги информираме не само за всички промени в националното, но и в европейското законодателство. По отношение на всички курсове, които сме организирали и сме предвидели за 2014 година, 3005 е, е, съдии поискаха да имат е, да получат специална информация в рамките на курсове по обучение и особено в областта на европейското е, право. Съдията е... Обикновено испанския съдия понякога се притеснява, когато трябва да тълкува или да прилага е, е, европейското право. Не във всички случаи съдиите са наясно как точно трябва да се прилагат, каква е съдебната, има и съдебната практика на Съда по правата на човека в Страсбург и много често могат да възникнат някои противоречия. И е, много често това законодателство е, контрастира с испанската действителност. Но е много важно именно за тази цел е, съдиите в Испания, практикуващите юристи е, да възприемат и да видят как точно се прилага правото в другите страни. Що се отнася до преюдициалното запитване, внесено от испанския съдия по, по гражданско-правно сътрудничество, става въпрос за защита на потребителите. Важно е да се разбере всъщност от запитването дали има нарушение на защитата на потребителите при отдаването на е, ипотечни кредити, ипотечни заеми и е, испанския съдия случая задава, е, поставя преюдициално запитване до съда на Европейския съюз, за да е, разбере какви са, е, как е, е се прилага е, е, европейското закон съвместно с е, е, испанския закон за ипотеките. защото не може да се позове само на испанския закон, а трябва да отчете и е, европейското право в тази област. В е, школата за обучение на магистратите е, предвиждат и практически курсове, 4-месечни стажове в съдилищата за тези, които се желаят да започнат кариерата на съдии. Тази школа е организирана в рамките на съдебната система. Има и още едно, едно място, където се обучават членове на работещи в съдебната система, център за обучение, който е подчинен на Министерството на правосъдието. След обучението в него се, човек може да заеме поста съдия. para lo que nosotros denominamos la formación continua, que es lo que más nos. Когато излязат от е, школата по магистратура, съдиите вече познават европейското право. Е, смятам обаче, че все още има някои недостатъци. Е, бюджетът е 3 милиона евро. Между другото съм раздал един писмен текст, където има повече подробности. В заключение, позволете да кажа, че е изключително важно да се работи не само с, да, с съдиите, а и с населението. Благодаря, господин Росе. Сега господин... Merci, monsieur le président. L'école euh, de la magistrature française euh, inscrit... Euh- Благодаря. Uh, школа е, във Франция е вписана напълно в е, духа на Стокхолмската програма за утвърждаване на европейски дух на правосъдие. Нашата цел е да, да, докаж, да покажем на съдиите, че съдиите в държавите членки са европейски съдии, така че трябва да получават постоянно образование, обучение и в двете насоки. Първо искам да припомня, че във Франция тази, този институт има монопол за първоначалната подготовка на прокурори и съдии, до около 250 души на курс и има монополи за постоянното обучение и преквалификация на френските магистрати. Първоначалното образование на бъдещите съди и и прокурори беше сериозно реформирано преди 5 години и преди 2 години е, и от 2 години и половина се редуват педагогичните занятия в е, университета с различни стажове в различни обекти по 8 теми, които не мога да развия тук, но една от които е конкретно насочена към международното и по-специално европейското измерение на правосъдието. В нашата програма има четири седмици, посветени изключително на международното е, е, правно измерение. Съвсем накратко, тъй като искахте конкретни примери. Педагогическата схема е следната. Първата е, седмица има обмен на европейско равнище и това дава възможност на участниците да заминат в други европейски държави повечето членки на Съюза, за да се запознаят с други съдебни системи. Около стотина студенти използваха този обмен от 2012 година до сега, който от тази година, от 2012, е влязъл в, римките, в рамките на мрежата АЯКО, с която именно структурира а, взаимното опознаване и обмена на студенти така, след това имаме друга седмица, в която пък ние приемаме е, висши студенти, които са магистрати или други ученици от студенти от е, други е, университети или факултети, които заедно с френските си колеги са следвали една обща образователна програма, в която доминира европейското право. Има някои хоризонтални теми. 2009 година, например, беше уязвимото лице в европейското е, про, про, пространство на правосъдие, ролята на е, събирането, на семействата, незаконно е, движение на деца теми, които засягат всички институции. Освен това, имаше практически занятия по регламент Брюксел 2А, всъщност занятия, които позволяват максимално да се освоят тези европейски текстове. И третата седмица беше посветена конкретно на съдебната практика на Съда по правата на човека в Страсбург и на Съда на Европейския съюз. Поканихме един генерален адвокат от Съда в Люксембург и юристи, с които в рамките на практически семинари изучавахме съдебната практика, студентите се упражняваха да разработват приоритетни запитвания. Четвъртата седмица а, имаше нови специализации. По отношение на втората тема, а това е постоянната преквалификация, постоянно обучение, то се утрои през 2012 година, благодарение на посланията на комисията и парламента, но и на желанието на самите магистрати. За това организирахме обучение в моето е, е, в моя университет, борба срещу корупцията, защита на финансовите интереси на Съюза, е, борба с верижните измами с ДДС, обичайно право и така нататък. Втората насока в тази област са стажовете инсито в различни европейски организации. Третята линия на действие 7000 магистрати, цитирате вие, във Франция 500 магистрати преминаха това обучение за преквалификация или за постоянна подготовка. И има и други желаящи. Ние участваме в обмен с други университети и школи, ЕРА, например, в която някои от нашите съди бяха неотдавна, и е, както и, и работим по също при, по, по, имаме курсове за задаването на приорициални запитвания към съда в, в Люксембург. А, френските магистрати участват в мрежата а, на съдебните е, органи. А, под, участваме и в проекти, подкрепени, финансирани от Европейската комисия. Получихме четири проекта. Имуществени последици от развода за съпрузите, двойно от гражданство, където 11 страни участваха за временно задържане в Европа. Това беше друг проект, където участваха различни съди, със всеки със своя практически е, багаж. Имаше проект за малолетните в Европа, за наказателно-правните, наказателното производство. И е, е искам да кажа накрая, че имаме и участваме и в е, е, форумите на съвета на Европа. Тук говорите само за е, съдебната система. Да, тук говоря само за обучение на съди и е, на юристи. Сега давам думата на госпожа Един Ванден Брук, Благодаря, господин председател. Първо, искам да се извиня, че говоря френски. Това е заради колегата. Той почна. Първо ми бяха казали да говоря на английски. Но пък в крайна сметка, след като имам тази възможност, защото не говоря а, на френски, искам да благодаря а, на колегата Берлингер, както и на всички останали участници в, които са тук и дискутира тази важна тема. А сега ще премина на английски. И се надявам PowerPoint презентацията ми да е на екрана. Благодаря. Много е трудно да се побера в 7 минути. Роза отне доста време, не можа да се събере в 7-те минути, но пък в крайна сметка беше полезно това, което каза, защото а, белгийският а, при, а, опит а, може да от, датира от 2007 година до сега и този кратичък PowerPoint надали може да обясни всичко. Така че Както всички знаете, Нека сега да преминем към нашата презентация и да забравим за а, кралската презентация на Роза. Мога само да се съглася с казаното от нея. Ще се опитам да не повтарям казаното от преждеговорище. И така, какво мога аз да добавя? Помолиха ме да опиша ситуацията при нас, можех да опиша тази ситуация в много по-подробни мащаби, не само тия 15 страници. Но, както вече казах, имаме институт за а, юридическо обучение, който съществува от 2007. Преди това а, беше с друго име. А, и ние имаме такова обучение, което е независимо от Министерството на правосъдието. А, и, но все пак е силно контролирана от правителството и ние сме единственият орган за правно обучение на магистрати, както и на а, друг персонал от правната система. Така че ние имаме а, доминираща позиция, защото бюджета се дава директно на е, нашето училище. Ние сме независим орган. Идеята ни е да се увеличи качеството на правосъдието, като се а, е, развият оптимално компетенциите на а, е, магистратите аудиенцията ни, публиката ни, извинявайте, е на брой 15837. Това е броя на магистратите, както и персонала в съдебната система. Искаме да гарантираме, че програмите наистина отговарят на истинските реални нужди на магистратите. Това е много трудно, защото а, исканията са големи. Ние обаче имаме ограничен бюджет и ограничени а, човешки ресурси. Така че, може би, това е основният проблем, а именно какво точно а, трябва да се постави като приоритет в обучението. Мисля, че това е първият въпрос, който аз се задавам сама. Как в Белгия ние определяме кои са реалните нужди, без да влизаме в една невероятна система, която да обхваща абсолютно всичко на 360 градуса. И в Белгия също много е важно да не забравяме, че има реформа на правосъдието, което ни дава един нов начин на работа и нови предизвикателства. Считам, че най-важното предизвикателство пред нас е, че имаме управленчески отговорности за функционирането на съдилищата. И а, не бива да забравяме тази тежка задача. Ние сме в една култура, която се базира на традицията. И продължаваме, базирайки се на традицията. Но, но не в... обществото вече не функционира така. Така че има много персонал, който идва в съдилищата, но е с различни перспективи. Тоест, как а, мислят поколения Хикс, Y, Z и как да ги накараме, нашата задача е как да ги накараме да работят заедно. Имаме нужда от добри познания. Това също е много важно. Трябва да знаем от какво имаме нужда, за да отговорим на изискванията. Още повече, че времето ни е ограничено и че ние трябва да го свършим, както го казваме на холандски между супата и картофите. Тоест съвсем набързо, между другото, да направим и такова обучение. Така че имаме голям брой пенсиониращи се съдии, около 60%, защото те вече са на пенсионна възраст. Но ние трябва да помислим как да подготвим новото поколение. И Относно социалната и техническа еволюция, всички знаете, че това е нещо много важно. Цялата система е компютъризирана. Организацията се променя. Международният контекст е различен. Опитахме се да направим оценка и анализ на ситуацията. И искахме да имаме оптимизация както на времето, така и на ефективността на обучението, да видим кои са основните компетенции, които са нужни и е също кои са най-критичните нужди на нашата организация. И съответно да имаме едно балансирано, време с това динамично портфолио на обучението. Сега имаме три основни правни компетенции в нашия модел и се опитваме да а, да наблегнем на тях. Разбира се, има административни, организационни, технически компетенции. Моделът включва всички евентуално искани а, юридически компетенции, като се съсредоточаваме върху специфичните компетенции за всяка функция. Да, да, да, разбирам, нямам много време. Да, ще се опитам да побързам. Фаза 1 и фаза 2 вече са свършени. Можете да ги видите в детайли в моя документ. И искам в заключение да кажа, че нямаме нужда само от европейски закони в нашето обучение. Имаме нужда от познание. Имаме нужда от персонал също, който да обучава и се надявам, че Шон ще говори за това по-късно. Благодаря ви за вашето търпение. Надвиших времето с една минута и 24 секунди. Благодаря. Ние сме длъжни да нямаме дискриминация въз основа на националността. Благодаря много. Сега давам думата на госпожа Постулски от Польша, която ще ни разкаже за е, на господин Пастулски, извинявайте. Благодаря. С удоволствие ще ви споделя основната информация за полския опит при обучението в европейско право на нашите съди. При това ще ви припомня какво каза господин Белингер за ефективно обучение. Ни трябва да говорим поне четири езика гладко. Съгласен съм, обаче имам възможност по време на своята презентация да говоря родния си език – не е чест случай, в който ще мога да говоря на полски, но сега мога да го направя. Подготвил се бях да говоря на английски, но ще говоря сега на своя роден език. Дами и господа, през 2007 година беше основано нашето училище, решихме, че по нов начин ще обучаваме своите магистрати. Имаме около 11 000 съди в Польша, така че е трудно всички те да бъдат обучени. Освен това, повечето от тях имат университетско обучение – това включва и първоначалното съдебно обучение. Всъщност те не са получили никакво обучение във връзка с европейското законодателство, така че сме изправени пред едно огромно предизвикателство. Има много проблеми с младите съдии, но истината е, че като цяло повечето съдии никога не са били обучавани в областта на европейското право. Така че разработихме нова система. Нашето училище, както казах, беше основано през 2007 година, три години след присъединяването ни към Европейския съюз. Преди това във всичките университети имаше курсове, но това не беше достатъчно. И така, 2006 година 60 и няколко процента бяха минали курсове по европейско право, но само 18% бяха доволни от обучението си и тези данни бяха наистина много интересни. Това, което казаха магистратите, получихме много теория, но малко практика по отношение на европейското право. Така че не са имали начин по който да го използват в ежедневната си работа започнахме да създаваме различна система с три стълба. Първият стълб бяха обучителните курсове. Курсовете в своята същност. След това направихме мрежа на съдиите експерти по европейско право, които могат да помагат на своите не толкова опитни колеги и третия стълб беше сътрудничество на европейско ниво. И имахме възможност да участваме в а, други обучения. И така, започнем с първия стълб, самите курсове. Не всички съдии трябва да имат еднакво първоначално обучение. Те всъщност трябва да бъдат обучени в съответствие с техните области на компетенция. На практика това е трудно, като се има че има 11 000 съдии. Трудно е да споделим всичкото си знание по европейско право, европейските законодателни инструменти и разделихме поради тази причина европейското право на три различни области. За всяко от тях имаме различен метод на обучение и различни цели на обучението. Първата област – принципи и основа на европейското право. Има задължения за националните съди, за да могат подходящо да прилагат европейското право. В тази област искахме да обучим всички наши съдии. Това е един универсален обучителен курс. Имаме 13 обучителя, които работят в тази област из цяла Полша. този начин гарантираме, че всеки съдия в Полша е напълно запознат със своите задължения по отношение на това как трябва да прилага европейското право. Така, магистратите разбират, че може би се налага да задават въпроси на експертите. Да, работата е много и ни отне няколко години, докато я завършим. Що се отнася до същността на европейското право, тук искахме да направим обучителни сесии, които разглеждат въпросите свързани с общността. И това го направихме в две области. И гражданското право, и семейното право, и също така наказателното право. Някои от нашите магистрати се обучаваха само тук. Третата област е същинското европейско право. От вече няколко години обучаваме около 1000 съдии на година. Втората ни, втория ни стълб, това е мрежата от експерти. Днес вече чухме за такава мрежа, която съществува във Франция – и това е нещо много подобно на това, което ние правим в Полша. Има обмен на добри практики. И така стигаме до третия стълб – европейското сътрудничество. Разбира се, много неща могат да бъдат направени тук, но без европейско сътрудничество нищо не може да бъде направено. Така че трябва да споделим своя опит, най-добри практики, методи и да участваме в международни обучителни сесии. Освен това, трябва да има европейски програми, европейски проекти и възможност за обмен. Аз вярвам, че тази мрежа за умения е най-подходящото място за гарантиране на сътрудничеството. Те имат най-добрите инструменти и по най-добър начин могат да координират обучението и европейското право. Също така могат да, се справят и с проекти, по които ние другите не можем да работим. Например, програмата за обмен на съдии. И така, сега давам думата на господин Рейнер Форнунг, който е представител на Правната академия на Германия. Благодаря ви, ще говоря немски. Ще ползвам превода. През последните години немската съдебна система все повече, все повече интерес към европейското право. Прочетах впечатляващото изследване на е проведено преди две години е, е, сред над 6000 прокурори и съдии в Европейския съюз, които отговарят на един въпросник е, и наистина открих нещо, което ме шокира. Една пета от отговорите на съдиите от висши съдебни инстанции заявяват, че не познават правилата на предициалното съпитване. След като тези високопоставени съдии не знаят това, как да, какво да мислим за първоинстанционните съдии? И е, е, много често не се знае преплитането на националното с европейското законодателство. Как е, да е, популяризираме това сред съдиите? Смятам, че можем да използваме методологията на постоянното обучение. Съдиите и прокурорите търсят обикновено а, информацията, която пряко ги интересува. Но те трябва да бъдат активно привличани към всички курсове за упресняване, за постоянно обучение. В нашата академия ние, подобно на холандския опит през последните 15 години, се опитваме да въведем тези принципи. Немската академия предоставя постоянно обучение в допълнение към някои други важни образователни мерки, които се организират от лендерите на местно равнище. Има 150 курса по 80 дни. Около половината 75 семинара са за правни специализирани семинари. Е, Ръководният комитет разработи един стратегически документ на немски и английски, е, в който са залегнали някои важни елементи. Първо, е, основната част от предложението, образователните са конференции, които включват широк набор от теми. Е, имаме също така курсове за въведение в европейското право, както и специализирани курсове, които посочват аспектите, където се допират националното с европейското законодателство. разбира се, важен е и езиковия проблем. Ние възприехме един много мултипликационен подход – а, наблягаме на първичното право и на основните елементи от европейското право. Друг аспект са курсовете, посветени на конкретни въпроси за специализирани съди или прокурори. И винаги наблягаме на преплитането на европейското с националното законодателство. Същото въжи и за наказателно право, данъчно право, семейно право и така нататък. Имаме комбинирани методи, е, разглеждане на отделни дела от съдебната практика на съда в Люксембург. И а, е, винаги предвиждаме и ден, който е посветен на посещение в Съда на Европейския съюз, за, за да видим на практика как се постановяват решения по преюдициални запитвания. А, е, изучават се и конкретни преюдициални въпроси, в 80% от програмите присъстват елементи от европейското право, защото то има сериозни е, е, последици върху на прилагането на националното законодателство. Посветили сме курсове, например, по регламента за правата на пътниците, конкретни документи и нещо важно за съдиите, които се занимават с всички спорове, свързани с закъснение на самолети по летищата. Разгледаме също директивата за медиацията, която също играе важна роля. И все повече наблягаме на тази насока в образованието, а именно европейското измерение. Както ви казах, 600 е, е, съдии и прокурори е, са се записали в тези курсове, включващи елементи от европейското право. По отношение на езиците имаме 4 езика, имаме 3 основни модула, имаме правен английски, френски, два модула за испанско право и испанския в правото, а до година заедно с Ла Скола Супериора дела ла Магистратура в Италия предвиждаме е, курс по италиански правен. И накрая, в заключение бих искал да подчертая значението на двустранните конференции, които организираме. Немската академия организира един много важен семинар съвместно с Европейската академия по спор, трансграничните гражданско-правни спорове, в което участваха съдии от областта на гражданското право от три страна, с Турската академия, организираха курс по съдебно сътрудничество, международно съдебно сътрудничество и турските и немските съди и прокурори изучиха също и практиката на Европейския съд по правата на човека. Това, всички тези инициативи имат много важно значение за оформяне на един нов менталитет сред съдиите. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата и за това да имам възможността да говоря с, а, пред вас тук по тази тема. Ще говоря за обучението на прокурори. Както и на съдии. Това се осъществява в рамките на самата съдебна организация. Това обучение има дълга история. Дори, дори преди изграждането на Унгарската академия на правосъдието. Това обучение а, се води от един център, свързан с обучението на прокурорите искам да обявя, че както Националната академия по правосъдие, както и този център осигуряват курсове през цялата година, с изключение на съдебните периоди на почивка. Както навсякъде по света, има 6-седмична вакансия. И разбира се, по време на тези 6 седмици курсовете спират. Сега, ако ми позволите, ще говоря накратко за целевите групи, а също и за а, типа обучение, който се предоставя. Как се определят тези целеви групи в институциите? Съдиите, а също и секретарите на, в съдилищата, както и другият съдебен персонал, участват в обучението от Националната академия на, за правосъдие. Дали това обучение е задължително за а, съдиите и секретарите? То е задължително, но също има един опционален характер за съдиите, които практикуват отдавна и вече имат изградена репутация на съдии. Що се отнася до структурата и програмата на това обучение, бих могла да ви спомена също накратко сега. По-настоящем работим по актуализацията на програмата и въвеждаме една система от точки, кредити, която да е хармонизирана с статута. За какво става въпрос? Въпросният съдя или секретар или писар или пък друг съдебен персонал трябва да участват в някакво задължително обучение в зависимост от статута им. Например, когато става въпрос за един съдия, работещ в дадена област от правото, например правото на малолетните лица. Той участва в специфични обучения по темата. И, и за в бъдеще, в рамките на тази нова концепция на обучение, съдиите ще могат да избират и допълнителни опционални обучения. Съдиите имат възможност да изберат индивидуално обучение, което а, продължава 3 дни и е съдията, както и прокурорите, могат да, могат да участват в задължително обучения, а, в групови обучения, извинете, от 10 дни или 15 дни. И съответно съдиите или прокурорите трябва да съберат 150 точки за съдиите и 120 за прокурорите. Така че това са задължителни учения. Има един изпит, който е унифициран и е задължителен за примерно стажанти съдии и стажанти прокурори. Програмата е за една година и винаги главният прокурор решава какъв ще е плана за обучение за дадената година. И още нещо за всички юристи, както и прокурорите, е важно да участват в една програма и някакъв план за индивидуално обучение с обща продължителност 5 години. Едно обучение е предвидено също за прокурорите. Пак се отчитат точки за него. Нека сега да се спрем на европейското законодателство. Различни обучения също се осигуряват както за съдиите, така и за прокурорите. Е, Унгарската академия на правосъдието е предвидила специфична програма за обучение, свързана с правното сътрудничество в областта на гражданското право, както и наказателното право и са различните европейски процедури. Относно Унгарския център за обучение на прокурори няма специфични обучения, предвидени там в областта на европейското законодателство, но Разбира се, участниците биват запознати с практиките на Европейският съд. Благодаря за вашето внимание. Yes. Сега ще дам думата на Волфганг Хойзер, който е директор на Академията по европейско право. Благодаря, господин председателю. Аз обичам родния си език, но ще говоря на английски, защото нашата институция е международна. Искам да благодаря на Европейския парламент за поканата. Мисля, че това съответства на традицията на Европейския парламент да бъде силен защитник на съдебното обучение. Наистина, Европейския парламент е този, който през 2003 година призова да има програма за обмен на съди по терен шапката на Еразмус, после подмогна за разработването на мрежането. През 2011 имаше проучване на комисията за нуждите от съдебно обучение в държавите членки. И последно, не по важност, нека премина към темата. Европейския парламент беше основния инициатор на създаването на Академията по европейско право през 1991 и 2, защото тогава вече имахме резолюция от парламента за създаване на единния пазар през 1992 година, в която се призовава за създаването на институт за общо обучение на съдиите. Това е институцията, която вече от 22 години предоставя този тип обучение. Как работи ЕРА, нашата Академия по европейско право? Тя се финансира като цяло от Европейския съюз. Това ни позволява да предоставим обучение във всички области на европейското право. Работим с четири специализирани секции, с които покриваме всички области от европейското право, включително и Конвенцията по човешките права. Имаме секция, отговаряща за гражданско право, за наказателно право, извинявайте, за корпоративно право и за административно право. Имаме прависти от всички страни. Аз съм бил съдя в Германия, имаме бивши адвокати в нашия екип – и имам представители на всички различни правни традиции във всички държави членки. Госпожа Рединг каза, че обучението на съди гарантира взаимно доверие. Да, това определено е вярно, но не е всичко. Взаимното доверие изисква и хората, които работят заедно при правоприлагането, да се познават. А това изисква и лични срещи. Ето, тук идва и добавената стоеност от работата на ЕРА, защото имаме всички национални доставчици на обучение, те се справят чудесно, работят с интегрирането на европейското право в националното обучение. Очевидно е, че това е нещо, без което не можем да минем в наши дни. Но имаме и логиката на директивите на европейско ниво. И не винаги практиците знаят, че това е свързано с европейското законодателство. Ние работим точно по европейското законодателство. Събираме хората, които практикуват право от всички държави членки и всички те чуват от нас как точно се прилага определен нормативен европейски акт в националния им контекст. По този начин те могат да направят сравнение на съдебната практика, да се научат един от друг – и можете да видите, че в държавите членки наистина имаме общо правоприлагане. Да, наистина формите са различни, но а, много често резултатите, крайните резултати са сравними. Важно е да имаме трансгранично сътрудничество в Европейския съюз, за да се изгради взаимно доверие. И искам да ви дам един пример, къде това беше особено уместно преди няколко години направихме една зимна академия за млади прокурори и съдии с помощта на Европейската комисия. 120 млади съдии и прокурори дойдоха от, струва ми се, 25 държави членки на Европейския съюз. Те се събраха заедно в период от две седмици и заедно работиха по определени казуси под формата на семинари, имаха достъп до Европейския съд, до националния, до националните съдилища, до, до мрежата. И по този начин те видяха, че са част от Европейската колегия – и ако получат това усещане още в началото на своята кариера, че са част от една общо европейско семейство, това ще помогне много за засилването на мрежата за обучение, програмата Аяко, за която говори колегата. Сътрудничи си в областта на съдебното обучение с националните институции. ЕРА е европейска институция, също времено обаче тя се управлява от държавите членки, защото в нашия управителен съвет са представителите на държавите членки и обикновено те са представители на образователната система, която предоставя обучение на магистратите. Също време трябва да кажа, че не се фокусираме само върху прокурорите и съдиите. Не винаги съдебните училища отговарят за обучение на всички участващи в съдебния процес. Работим и с действащи адвокати. И имаме при нас представители на съвета на адвокатските колеги ЦЦБ, Миналата година Ние обучихме 2500 участника от общо 12 000 обучени на ниво Европейски съюз. Ще продължим да даваме своя принос и очакваме да постигнем още повече прогрес и напредък за в бъдеще. Благодаря много. Благодаря много. И нека сега преминем към третата част от нашата сесия. Най-добрите практики при обучението на съдии и прокурори е от господин Джереми Копър. Добър ден! Госпожа Рединг каза в своите уводни бележки, е, че в момента се провежда важно проучване относно добрите практики при обучението на съдиите и е, следователите в Европейския съюз. В малкото минути, които са ми отредени, ще се опитам да говоря накратко за този проект и, и да дам накратко идея как се развива той. Вече надграждаме на работата на ЕРА, но важната разлика относно този проект е, че той не разглежда само обучението в европейско право, а обучението на европейските съдии и следователи като цяло, с цел да се установят областите на добри практики там, където може да има споделяне или пък едни многообещаващи практики, които биха могли да бъдат прехвърлени от една съдебна система в друга. И Аз бях в е, екипа, който съществяваше проучването. Доклада официално ще бъде публикуван през пролета на следващата година. Виждате в слайдовете кои са целите на проучването. Това беше написано и в документите за тази конференция. А, та, както вече казах, нашата цел са добрите практики и искаме да а, дадем насоки а, е, относно най-добрите практики и как те могат да бъдат а, е, е, предавани между законодателствата. Ключово за всяко едно проучване е да има рамка за това как ще се осъществи на практика напредъка, след като вече постигнем някакви е, е, теоретически резултати с доклада. Имахме обмяна на информация с всички юридически институции в Европа и ги помолихме да дадат примери за най-добри практики или многообещаващи практики в различни области и по различни критерии, които им зададохме. Например, иновационни методологии, анализ на нуждите от обучение, оценка на обучението и различни практики в съдебната система. И получихме много изчерпателен набор от отговори, които бихме могли и, които включихме в крайния доклад. Разбира се, този доклад в момента се изготвя. бих казал, че на този етап не мога да дам пълна информация. Няма и да ви дам такава, защото ако ви дам пълната информация, никой няма да изчете после докладане. Но а, ще се опитам да ви дам ключови цифри, които установихме. но все пак ще ви оставя да чакате с нетърпение доклада, при който ще излезе през пролетта до година. накратко. Има пет основни идеи, на които искам да се спра днес тук. Първата, с радост мога да заявя, че установихме голям брой добри и а, многообещаващи практики в, в цяла Европа. Над 30 са такива примери, които можете да видите в а, доклада. Второ, също толкова важно, според нас, че повечето от тези практики могат да бъдат прехвърлени между законодателствата и държавите. Тоест, надяваме се, че няма да имаме едно академично обобщение, а просто ще имаме наистина реален действащ инструмент за това как идеи, приложени на практика в една държава, могат да се приложат в друга. Разбира се, това с. са а, трансфери също между държави с много различни а, системи. Било то common law, било а, граждански право. Така, а, че възможни са. И после открихме, че има невероятно развитие на мултидисциплинарния подход в обучението. И там се включват голям брой други професии, като обучители – това са професии, които са свързани тясно или не толкова тясно с правото. Тези практики със сигурност ще допринесат за развитието на съдиите и следователите в Европа. Четвърто, относно обучението в европейско право, установихме, че то варира по качество и интензитет. Много добри примери видяхме по такова обучение, но най-интересният е относно използването на електронните медии. Различни платформи, интернет, електронно обучение и други. Това е най-вече по европейско право. Като че ли това е много ефикасен начин на обучение – защото позволява да се използва едновременно голям брой ресурси и то много, много бързо и качествено. И за това в тази област считаме, че електронното обучение е възможно и полезно. И пето, относно най-добрите програми за обучение. Например, за а, а, следователи, може да а, включим мнението на самите съдии и а, следователи, т.е. те да дадат идеи какво искат да получат от това обучение. Защото колкото повече те са въвлечени в организирането на това обучение, толкова по-добро ще бъде то. Така че Надявам се, че успях да се събера в отреденото ми време. Благодаря ви много, господин Купър. Сега давам думата на господин Джонатан Голдсмит от съвета на адвокатските колеги, ЦЦБЕ. Е. Yes, my assistant will uh, help me with uh, putting Моя асистент ще ми помогне с наместването на слайдовете на екрана. Благодаря. Аз идвам от съвета на адвокатските колеги и ЦЦБЕ. Ние имаме 34 члена, 11 асоциирани члена и с своите колеги представляваме над 1 милион европейски юристи. Знаем как се обучават юристите. Имаме все повече и повече изискванията на единния пазар и това означава, че юристите трябва да са запознати не само със своите национални системи, но и със системите на своите съседи. Ще ви покажа така наречения прогрес от маймуната до човека. Ще се опитам да а, обобщя 25 милиона години от нашата работа в следващите 10 минути. В следващия слайд може да видите добре какъв напредък беше отчетен. Ние имаме етичен кодекс за трансгранична дейност. През 1999 излезе за първ път този етичен кодекс и и идеята беше да има обучение за бъдещите поколения от нашите колеги, но сега имаме специална клауза за обучението, която казва, че юристите трябва да поддържат своите умения и да познават добре европейското измерение на правото. Имаме различни доклади, през които ще премина доста бързо, защото искам да говоря и за проекта, с който работим. Първият ни доклад беше през 1998 година, когато наистина започнахме да отбелязваме какво се случва при обучението на юристите. И първата ни истинска резолюция за обучението беше през 2000 година, когато говорихме какви действия трябва да бъдат предприяти от съвета на адвокатските колеги за в бъдеще. И работейки много бързо, както необичайно, излезнахме с първата истинска резолюция през 2003 година. Там имаше препоръка за продължаващото обучение. За първ път предоставихме и указания към нашите адвокатски колеги. Това е единственото, което можем да направим. Те все пак сами организират работата си, ние просто ги обединяваме. В тези указания се казваше какво трябва да влезе като част от продължаващото обучение и как то да се проведе. И през 2006 година всъщност излезнахме с модел на схема, който може да бъде прият от адвокатските колеги, ако те искат да започнат да се занимават с схема за постоянно обучение. Едно последно проучване показва, че 18 от нашите пълноправни члени, 18 страни са въвели тази задължителна схема и всички страни по един или друг начин предоставят някакво продължаващо непрекъснато обучение. Освен това, през цялото време казваме, че а, съдържанието на обучението не може да бъде хармонизирано. Очевидно е защо това в крайна сметка правните системи са много различни, но качеството трябва да бъде хармонизирано. И през 2007 година излезнахме с препоръки за резултатите. Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от всички обучителни схеми. Как да обучават адвокатите и какъв трябва да бъде резултата. Това може да го намерите като информация на нашия вебсайт. Там има и доклади, които могат да бъдат разгледани подробно. Следващата основна област, върху която се фокусираме, бяха свързани с решенията на Европейския съд, най-вече става въпрос за решението за свободно движение и то не само на вече завършили адвокати, но и на студенти по право. И тук вече наистина е проблем, защото държавите членки не могат при обмен на студенти да започнат да ги обучават от А и Б. И затова трябва да има сътрудничество на национално ниво. Освен това, привесваме инициативата, която беше подета от Комисията и парламента за съдебното обучение. Имахме малко така проблеми с точното тълкование на съдебно обучение. Само за съди или става въпрос? Или трябва да се отнася и за адвокатите? Говорихме и се опитахме да защитим аргумента, че първо клиентите се т.е. извинявайте, участниците в делото се обръщат към адвокатите, така че сега очакваме наистина много ентусиазирано да получим европейско финансиране в две основни области. Има едно поручване за обучението на адвокатите по европейско право. Радвам се, че говоря след колегата, защото всичко, което той каза за добрите практики при обучението на съдии, можете да го приложите и към адвокатите. В момента работим с нашите партньори от Института по публична администрация. В момента се завършва доклад, какви са препоръките и тези от вас, които сте утре в Брюксел, ако видите пожар в хотела, да знаете, че това е защото имаме разгорещени дебати по тези препоръки. Надяваме се, че всички тези препоръки ще бъдат публикувани в съответствие с графика на комисията рано следващата година. И накрая. Имаме един амбициозен проект, който наричаме Европейска платформа за обучение – като цяло това представлява създаването на един вебсайт, в който ще се съдържат всички обучения за европейските адвокати. Всеки, който предоставя обучение, може да качи информацията тук. Тя ще бъде налична на всички официални езици. Ще може да търсите какви обучения има на национално ниво, презгранични и то на вашия собствен език. В момента работим по това. Сега може да видите един пример на екрана за това как точно ще изглежда платформата, когато дойде времето тя да бъде готова. Тук може да качвате информация за своите курсове и вече адвокатите ще могат да търсят възоснова на различни критерии за търсене. Виждате на екрана и а, полетата за търсене от лявата част къде се намира обучението, на какъв език се предоставя то, практически подробности, цена, продължителност. И също така имаме списък с ограничен брой области на практика, в които също можете да търсите, за да видите дали се предлага обучение, което ви интересува. Това е един забавен слайд за онези, които са включени в голямата борба каква IT система трябва да имаме, дали да е IT система, в която ръчно да се вкарва информацията за обученията от страна на обучителите, дали ще бъде връзка към съответните сайтове на обучителите. С удоволствие споделям, че ще а, Имаме хибридна система. Не можах да бъда толкова кратък, колкото колегата, но все пак се вместих във времето, мисля. Сега давам думата на госпожа Люклер от е, Института в Люксембург. Благодаря, господин председател. За първи път мисля, че в Европейския парламент имаме 10 минути от, отделени за нас, да говорим за подготовката и образованието на професионалистите в правосъдието. Нещо изключително важно. В рамките на първото изследване, поръчано от Европейския парламент, и по този повод бих искала да благодаря Европейския парламент за интереса, който прояви към тази тема. Важно е да информацията за за европейското право да бъде споделена с съдиите и прокурорите, защото е, заедно можем да постигнем напредък въз основа на резултатите от това изследване. Първата основна трудност е да видим за кого говорим. Кои е, са включени в така наречения персонал в съдилищата ако проучим положението във всички държави членки и в Съюза, би трябвало да възприемем едно определение, което уточнява кои не са е, нито съдии, нито прокурори, но работят службите заедно с съдиите и прокурорите. За да може да се обхване полето на изследването, ние оставяме на страни персонала в страните от Common Law с английското право, защото иначе се осложняват нещата. Оставихме на страна също всички служби, включително някои в съдилищата, които е, са свързани с е, затворите или изпълнението на на задълженията след наказателна присъда без лишаване от свобода. Освен това, проучихме и изследването на СЕПЕЖ на Европейската комисия за ефективност и правосъдие. СЕПЕЖ говори за 283 хиляди души горе-долу. Аз обаче трябва да ви кажа, че те са повече, защото след като се свързахме с всички е, служби на съдилищата в държавите членки, стигнахме до около 340 хиляди души, които трябва да бъдат обхванати. Аз не съм включила в определението задължението да си играе юридическа роля или да има юридическа подготовка преди заемането на пост съда. Изследването обхваща всички категории персонал в съдилищата, независимо дали играят правна роля или не. На всички зададахме въпроса имат ли нужда от подготовка по европейско право и защо зададахме този въпрос. Защото е много трудно без да се проучат специфичните задачи на всяка категория от персонала в съдилищата, дали те имат или не нужда да познават европейското право. Не трябва да се забравя, че подготовката на всички, които работят в съдилищата и участват в функционирането на съдебната система, трябва да първо да подобри а, опита на всички граждани, които могат да имат а, работа с правосъдието и е, да спазват също хартата за основните права. Друга цел е да се засили ефикасността на съдебната система, в която участват. И трето, да се подобри помощта, която оказват на съдиите. Как бе осъществено проучването? Създадахме един консорциум, в който се опитахме да представим различните организационни системи. Централизирана или силно децентрализирана. Франция беше представена с Националното училище за съдебни секретари, а Министерство на правосъдието на Саксония с школата за подготовка на персонал на съдилищата в лендерите. Имаше е, и представени е, курсове за подготовка, организирани от министерствата или подготовка от специализирани заведения, предназначена специално за персонала в съдилищата, е, например полското, полската школа, която е член на консорциума. Е, така че този обхващаме и подготовката на съдиите, и на персонала участници са много разнообразни, организацията е много различна. Отначало започнахме с установяване на контакти, защото трябва да знаете, че за разлика от всички други професии, в тази няма мрежа или структура на европейско равнище, която да ги представлява всичките. Последната страна, която успяхме да включим в изследването, бе включена само, е, едва преди три седмици. Виждате колко е трудно да се установят контакти, за да намерим точното лице, което и да се интересува от темата. Е, има и веб страница, която описва проекта. И там постигнахме добър резултат. Много хора, съдебни секретари или други служители в съдилищата реагираха, поискаха допълнителна информация и е много приятно да видим, че така се интересуват от това, което става на европейско равнище. Има технически въпросници, но най-важното, което трябва да се знае, какви са задачите. Така че разработваме въпросник, по който в момента набираме информация – който цели да опише всяка категория персонал във всяка страна и описание на съответните учебни заведения, които ги подготвят, защото в някои страни, някои категории се подготвят от, от един вид учебно заведение, други от друг вид. Така че нашата цел, доколкото е възможно, да обхванем е, и персонал на административните съдилища, което е съпроводено с допълнителни трудности. До днес имаме само частична информация, така че не мога да ви представя е, убедителни резултати. За момента не е много представителен резултат. Имаме 12 частични отговора за 4 категории персонал – частични, защото трябва да поискаме от някои страни описанието на всички категории. В установените контакти видяхме, че много от нашите събеседници са дълбоко очудени, че им задаваме въпрос не само за подготовката на персонала по право, а и по европейско право. Така че мисля, че най-важното е да се приобщат обучаващите към идеята да подготвят и по европейско право. Има различни учебни заведения <clears throat> и втората цел на изследването е да поощри сътрудничеството между националните учебни заведения, които да разработят обща методология. През октомври, септември-октомври им имаше е, е, среща на малки групи. Е, година предвиждаме голяма конференция в Дижон по общи теми. Ние искаме да включим в изследването и ежедневното ежедневната информация, защита на лични данни и различни теми, защото точно в това отношение можем да потикнем хората да работят съвместно – и първите резултати всъщност са, че разли... Е, е, вече различните учебни заведения започнаха да се запознават едно с друго, да, ви... да установяват как, се... Е, как работят другите и през септември и октомври има чувството, че организирахме спид дейтинг защото тези учебни заведения си разработват национални процедури ежедневно, и, а, ни, а ние имаме много а, важни европейски актове, като например европейското а, основание за изискване на плащане по без, безспорни кредити, <clears throat> трансгранично сътрудничество по гражданско-правни и наказателно-правни въпроси, и мислим, че може да се подобрят познанията не само на съдиите, а и на гражданите. Затова трябва да се преценят потребностите, нещо, което ще направим те първа. Благодаря. Благодаря. Продължаваме на същия език. И... Както знаете, френски е работния език на съда. Ще направя няколко коментара на края на тази сесия. По този начин не искам да внеса изкуствено разделение между ораторите, но все пак. Нека да оправдая закъснението, но то се дължи до някъде и на вашата вина защото тук имахме магистрати от 28, 28-те държави членки, които разглеждаха различни теми и нека да се опитам да дам няколко примера. Но преди това да обобщя това, което казахте всички ви – аз познавам общностното право. И това, което тук чувам, е мед. И благодаря на господин Берлингуер за организирането на тази среща, защото поради причини, свързани с възрастта ми, може би подобна среща датира, поне в моите спомени, от 70-те години. На времето, когато изучавах общностното право, давах, осигурявах едно обучение в един малък град близо до Рим. Аз съм от Неапол. И осигурявахме такива курсове и те предизвикваха много недоверие, много скептицизъм, защото на времето Представете си какво е било на времето. Дори сега е малко трудно да говорим за общностно, общностно право, а на времето, през 70-те години, дори за магистрати от съдебната система, това беше непознато животно. Така че факта, че днес можем да имаме тази среща тук с различните отговорни за това обучение, както и с представителите на съдиите, на адвокатите. Това е голямо признание за тези, които са посветили живота си за разпространяване и запознаване с европейското общностно право. И аз смея да твърдя, че съм от тези пионери. Много съм доволен да видя тази среща днес. И дори само заради това искам да благодаря на присъстващите тук, както и на господин Белингер. Неговото присъствие тук ми напомни, че трябва да включим един друг анализ, друг вид оценка на ситуацията, а именно разпространение на ам, сътрудничеството между адвокати и магистрати, да ги накараме да се асоциират. Защото обучението на всяко ниво, дори и на висшите съвети в държавите, всичко това е свързано с сътрудничество. Ние просто трябва да уведомим, да информираме, да запознаем националните инстанции и да развием контакти. В Европейския съд имаме и поддържаме връзки с обикновените съдилища, с административните съдилища, конституционалните такива. И това разширяване, тази експанзия на отношенията е ключов елемент, поне според мен. Днес виждам с удоволствие, че по членове 80 и 81 се работи усилено за сътрудничеството на магистрати. Това е по договора. Но там се казва също и за административно сътрудничество, което също е вид а, сътрудничество между съдилищата. Така че мога да кажа, че съм много доволен и мисля, че това е а, чувство, което се споделя от цялата правосъдна система и целият съд, Европейски съд, защото ние считаме, че е, това е от директен интерес и за съда, защото нашата работа днес е, е почти две трети от нея е съдебно сътрудничество. Бяхме започнали с предварителната процедура и тази предварителна съдебна процедура днес заема две трети от работата – дори променихме процедурния правилник. Това е нещо ново в съдебната практика на съда. На времето нямаше такъв диалог. И това не беше в съдебната практика на държавите членки. Днес този резултат вече е постигнат имаме един засилен диалог между съдиите и той е засегнал две трети от нашата работа. По този начин ние решихме да променим регламентите ни, правилника, за да, да дадем на преюдициалното запитване цялата стойност, която той има. Това е доказателство, че диалогът между съдът и националните съдии протича добре. Ние сме удовлетворени от този диалог и съответно вече има и доказателството, а именно, че този диалог е а, на него се гледа положително и в националните съдилища. И тази инициатива за обучение на магистратите само ще ни помогне да подобрим диалога. Това е нещо фундаментално. И от една страна не облягам на факта, завързана с избора, който националните съдии трябва да направят – а именно, те трябва да оценят най-детайлно какъв е случая и дали а, даден казус трябва да стигне до съда, а едновременно с това да имаме ефективно функциониране, а не просто да се занимава съда. Така че ние работим много усилено в това отношение и от много отдавна сме изготвили един текст с препоръки за това как трябва да се изготви един казус и как да се представя, в какъв случай да се представя на съда. Това е в рамките на сътрудничеството ни с националните съдилища. Така че още веднъж смятам, че най-важният аспект на обучението е да се обучат съдите на национално ниво. И ние също правим и нещо друго. Нещо, което отговаря на това, което и вие вече казахте. А именно поканихме магистратите всяка година. Преди това беше за два дни, сега за три дни. Позволяваме им по този начин да задълбочим а, обучението в някои области. Та ние редовно а, осигуряваме специфични посещения в дадена държава, в правни факултети, в различни университети в Европейския съюз. Осъществяваме и а, посещения между магистратите на две държави. И работим в рамките на една инициатива, която продължава 6 месеца. Тази инициатива беше лансирана преди около 3-4 години. За съжаление, нямаше голям успех. Тоест, желанието за участие, което ни беше заявено, първата година беше само Италия. Втората година Италия и Германия. Третата година Италия, един германец и един румънец. Така че Виждате, много ограничено участие. Предполагам, че той идва от трудностите в национален план да се разреши заминаването на един магистрат на обучение за 6 месеца. Защото като че ли а, това е трудно съществимо. И а, за сега само Италия внася такива искания. А, и много трудно успяваме да постигнем някакво съгласие с националните прокурори и отговорници, защото като че ли има едно изоставяне в работата. Има една по-обща причина. Съжалявам за това, че се разпрострях, но относно обучението на магистрати, радвам се, че колегите го споменаха. Е... Колкото повече магистратите спазва за своята практика европейското право, толкова по-малко работа ще има за Европейският съд. Защото всъщност европейското право ще се прилага на национален, на национален план. И само когато има някакви съмнения или много заплетени казуси, тогава ще се стигат до Европейския съд. Но националната юрисдикция ще бъде основният правоприлагащ по европейското право. И ние се опитваме да спазим това. Да стане ясно, че Националният съд е мястото, където ще трябва да се спазва и да се прилага европейското право. Това е а, задължение. Колкото повече го прави, колко по-добре го правят, а, толкова по-добре ще, се, ще функционира а, близостта на европейско ниво. Защото считам, че само по този начин ще имаме спазване на принципа на близост. И гражданите няма да, да се чувстват откъснати от реалността и да считат, че техния казус се третира в един, се разглежда в някакъв абстрактен съд в Люксембург, а ще се прави на място това. И ще сме, ние ще сме доволни, че държавите член, членки се ангажират ефикасно за спазване на европейското право. Надявам се, че ще продължим така и благодаря на господин Берлингер за организирането на тази среща. Благодаря. Минаваме към втората част от нашата среща подобряване на взаимното доверие. след прегледа на различния опит и различните институции в държавите членки. Сега стигаме до същността на това, което имаме предвид, когато говорим за сътрудничество в рамката на Европа в областта на правосъдието. Speaker teaching Judgecraft Първото е свързано с изучаване на занаята на майсторството на съдиите. Ще дадем думата на господин Джон Филипс от Обединеното кралство. Благодаря. За мен е удоволствие да говоря пред вас за обучението в уменията на съдията, така наречения така наречения занаят на съдията, на съдята аз се казвам Джон Филипс. До 98 година, в 98 година станах съдя, след това бях, започнах да завеждам нашия обучителен институт, за да се постигне истинска култура в правосъдието на ниво Европейски съюз, трябва да ви кажа, че аз непрекъснато използвам това. Залят съм с такава информация. Звучи чудесно, но не знам какво означава това. Не може да означава, че всички европейски съди ще третират един и същи проблем по един и същи начин. Ние работим с различни правни системи. Истината е, че това означава да имаме повече доверие един на друг като съди и като хората. Освен това, трябва да имаме и един по-общ подход вътре в своите независими системи. Да, обучанието на, обучението, извинявайте, на съдии е част от постигането на истинска европейска култура в областта на правосъдието, разработване на езиковите умения, запознаване с правните системи в други страни. Всички колеги, които чухме, правят едно и също – онова, което обединява европейските съдии е близостта, а ако не е идентичността на уменията, които са им необходими, за да си вършат работа, независимо дали седят в съда в Брюксел или в Букурещ. Мисля, че уменията означава следното. Трябва да има подобряване на личните умения на съдията. Второ, трябва да имаме последователни стандарти в областта на правосъдието в Европа. И трето, с общата си практика европейските съдии ще се получат един на други, също така ще започнат да си вярват. Що се отнася до уменията на съдята, така наречения занаят на съдята? Според мен това включва пет основни, основни умения. Първо, авторитет и комуникация, решителност, високи стандарти на поведение и етика, ефективност при работата с делата и пето, все повече и повече, възможност за управление и заемане на ръководна роля. Мисля, че тези всичките умения са универсални. Прилагат се за всички страни. Добре, как точно да обучим съдиите по тези умения? Мога само да ви кажа какъв е нашия опит в Англия и Уелс. Преди това обаче искам да кажа, че Нашите нашите съдии се интересуват този вид обучение. Направихме, из, направихме проучване за това какво им е необходимо и един от съдиите каза, не трябва толкова да се фокусираме върху същността на правото. Въпросът е по какъв начин работим с правото. И мисля, че точно това е фокуси, фокуса. Как, а не какво по какъв начин те работят с ситуациите, с които се срещат, по какъв начин работят с а, хората, за които трябва да излезнат с решения. И сега ние сме се фокусирали много по-малко по самите същности на правото, отколкото по начина по който то се прилага. Започваме все повече и повече да работим електронно с а, вебсайта на нашата колегия вече не работим под формата на лекции. Все пак, колко може да слушате някой да научите нещо? 30 минути някъде и след това човек губи концентрация, доспива му се, особено ако е хапнал добре на обяд. И може да има много лектори, които са чудесни, но колко ще си спомняте от тях до утре, до следващата седмица, аз смятам, че не много. По отношение на обучението в уменията на един съдия, ние смятаме, както каза и колегата, че най-успешният вариант е активно участие на съдиите в, вариан... в а, среда, която им дава възможност да работят активно и да вземат решения. Ние работим с малки групи, обикновено 5 човека, под ръководство на опитен съдия. Що се отнася до практиката, да работиш пред своите колеги е доста притеснително. Ако някой, трябва, ако някой съдя трябва да работи с група от 50-60 човека, той ще се притеснява или тя ще се притеснява. А водача на групата трябва наистина да бъде опитен съдя, който има наистина сериозна съдебна практика, за да може да помогне на своите колеги. Академичните обучители не могат да помогнат за това. И така, справили сме се на вариант на малки групи по 6 човека, които са с транснационален характер. Първо, оценка на надежността и доверието. Това е едно от най-важните умения на съдята и се изисква във всички страни. Тук става въпрос за фактите, а не за самото, а не, а не за самото право. Показваме един видеозапис за противоречащи се доказателствени материали във връзка с дело за сексуален турмоз. И показваме един фактически диспут, който може да се случи във всяка една съдебна зала. Трудно е как да се реши да се подходи към този а, казус, а не как да се приложи законодателството. Законодателството е ясно. Обсъжда се относителната тежест на различните фактори, които се представят и няма грешни или верни отговори. След това да се излезе с решения. След а, известна подготовка, всеки от съдите трябва да каже какво би било неговото решение по този случай за сексуален турмоз. По принцип, знаете, че обикновено се излиза с писмено решение. Записваме решенията, с които са излезнали колегите устно, след това ги пускаме отново, пускаме отново и случая и а, останалите от групата могат да се изкажат какво смятат по това решение. Оттам последва дискусия. Съдята е единствения, който има копие от записа в себе си, може да го покаже на семейството си, може да го изхвърли в кофата, както си реши. След това а, проблеми с конфликти и неочаквани ситуации в съдилището. Тук имаме кратко, а, кратка информация за делото, но вече не се знае какво ще се случи. За да може да симулираме истинска съдебна зала, работим с професионални актьори и понякога много сложна ситуация се появява, по която трябва да се произнесе съдята. Има различни проблеми. Има, да речем, проблемно лице, което се опитва да саботира самия стебен процес, некомпетентен адвокат, в който той вече стига до, до нарушение на член 6, преводач, устен преводач, който не се справя добре с превода, дете е свидетел, което е разпитвано твърде агресивно от прокурора и неща, които трябва да бъдат обяснени на съдята, са обяснени прекалено сложно. Пуска се филма и съдята веднага се записва и след това се оценява от колегите си. Имаме 6 такива дела и всеки от съдиите получава по едно от тях. Стигаме до следващия вариант, в който имаме свидетели, някои от тях са деца и всеки от нашите съди се пита по какъв начин ще реагира. Следващото нещо. Седем, разглеждане на седем сценария, какво може да се случи в съдебната зала и извън нея. Отново имаме професионални актьори, които играят в един филм. И тук имаме дискусия. Става въпрос за трансевропейски дела. Има случаи, в които съдията казва, че не би могъл той да поеме съответното дело поради конфликт на интерес. След това вариант, в който съдята бива помолен от жена си да се бори срещу политическо решение за местна болница. След това, свързано с политическо влияние, такъв един сценарий разглеждаме. После и работата на съдиите във връзка с социалните медии, например Фейсбук. И въпросът е, тези неща по някакъв начин имат ли припокрити с вашия личен опит? Те важни ли са? По какъв начин тук обучението може да влезе в един трансевропейски контекст? И така заключвам. Можете да видите някои от отговорите от нашия пилотен проект, за който говори колегата. Наистина смятам, че трябва да има пилотен проект да се изпробва това нещо. Можем да го направим с представители на 4, на 4 страни и съответно ако сме успешни, вече тези обучителни материали могат да се използват в целия Европейски съюз. С това приключвам. 10 минути и 40 секунди говорих. Надявам се, че не загубихте концентрация за това, което ви казвам. А ако не сте загубили, благодаря много, че ме изслушахте. Бяхте наистина експедитивен. Сега стигаме до а, правната етика. И първо ще дам думата на Гуидане Пимодонна. който е професор по наказателно право и заместник председател на Италианският конституционен съд. Гуидо, имаш думата. Благодаря. Аз си изготвих презентацията на английски, но ще се възползвам от възможността да говоря на италиански. Пренто е, ецентрико центрико ай теми Искам да спомена нещо изключително важно за темата, която разискваме днес. Бях, бях помолен да е, разгледам положението в различните държави е, членки по отношение на правната етика. Тук говорим между юристи. Е, всички знаем, че независимостта не е някаква лична привилегия. Самата за съдията независимостта е гаранция Гаранцията, че той е независим, му позволява да защищава правата на хората. Подобно на член 6 на действащата е, конвенция. Независимостта е част от функцията съдия. Много е важно да се зачита и принципа за равенство. Както ще видите и след малко от Грация Злакос, това е основен принцип, уреждат отговорността на съдиите, Това е принцип, който трябва да залегне в Конституцията и в най-основните законодателни текстове, уреждащи е, изграждането на правната система. Този принцип се прилага особено в парите, които са по традиция гражданско право, civil law, докато тези, които са по-скоро английското право, common law, нещата са по-различни. Там се разчита повече на институционалната практика, разчитаща на културни традиции. По отношение на външната независимост на съдиите, спрямо другите власти, също има разлика между държавите от е, типа Civil Law и е, Common Law. В новите е, държав, демократични държави, е, които се получиха е, след разпадането на Съветския съюз, независимостта се вписва в рамките на една система, в която съдиите са управлявани и се подчиняват на Висшия съдебен съвет. Това е съвет на високо равнище, съставен от е, половина или две трети съди и останалите членове, които представляват другите функции в съдебната система. За да се вземе решение, този съвет трябва да има мнозинство от две трети от членовете. Всичките му членове имат солидно правно образование. Тези, които не са сати, са представители на адвокатурата, преподаватели по право, представители на асоциации с идеална цел и така нататък. Този Виш съдебен съвет е, тук говоря пред юристи, за вас това е нещо очевидно решава и всякакви е, въпроси, уволнение, назначаване на е, съди и прочее. Е, председателя се избира от членовете, които не са съдии, с мнозинство от две трети. Смятам, че този принцип е важен, защото благодарение на него може да се гарантира максимална прозрачност в отношенията с политическата система и политическата власт. И това е отразено и в разнообразиите на членовете на Висшия съдебен съвет. Председателя на касационния съд, например, или председателя на Върховния съд ако получи поста председател на Висшия съдебен съвет едновременно, ще се получи конфликт на интереси. Този съвет всъщност цели да гарантира независимостта на всеки един съдия спрямо организационната структура, в която е попаднал. Принципът, институционалният принцип записан в член 6 от сега действащата Европейска конвенция. Essere rimosso dal giudice naturale prestabilito eh, per... В действащата конституция гласи, че никой не може да успорва посочения по тези принципи съдия. Какво означава това? Essere affidati al giudice е, индивидуато. На съдията се възлагат дела, които предварително са подбрани по обективни критерии съгласно закона, а не по субективни принципи. Тоест, той няма дискре... дискреционни правомощия е, нещо, което често се случва при разпределянето на съдебния, съдебните дела. А съдията е безпристрастен, независим, което означава, че неговите решения не могат да се контролират от председателя на съда иерархическата организация е несъвместима с независимостта на всеки отделен съдия. Освен това, в иерархизираните съдебни системи председателят на съдът поема а, натиска, който оказват правителствата и въобще органи от политическата власт за да може съдията да бъде независим. Съдията спазва единствено закона. Това е друг основен принцип, който позволява на съдията да остане независим от другите власти. Основният критерий, е, който се използва в комисията от Венеция и нормите, които проистичат от него, е равнището на вътрешна и външна независимост, което се оценява по различни критерии, които се проверяват от Европейския парламент. Принципите са следните – Eh, alle decisioni. По принцип, Висше съдебен съвет не участва в решения, освен дисциплинарни мерки към съдиите. Съдебната система не е иерархизирана, съдиите са, се различават по функции, имат функционален имунитет което не пречи да носят гражданска отговорност и имунитетът им се отнема само в случай на сериозна съдебна грешка или провинение и тогава те отговарят пред съда, административен, наказателен или какъвто и да било друг, като всеки останал гражданин. Приключвам. Мисля, че ми останаха няколко секунди. Искам само да допълня,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 du réseau euh, des conseils de la justice. Euh, et nous étions ensemble là-bas. Merci, Monsieur le Président. Alors. Благодаря, господин председател. Институционалните условия за независимост на съдиите бяха изложени от моя предшественик, така че няма да се връщам към тях. Искам да наблегна на един аспект, който изглежда очевиден в нашите сложни общества, днес институцията не е достатъчна за да легитимира съдията. Легитимността на съдията зависи и от доверието на обществеността. Няколко коментара. Нашите съвременни общества очакват отговорност, ефикасност и прозрачност в функционирането на всяка една институция съдеб... присъствието на съдебната система в живота на всеки, масовите спорове пред съда правят, го превръщат в едно привилегировано място, където се обновяват интересите, където се обръщаме към съди, адвокати и във Франция има много критики към функционирането на съдебната система. Трето, съществува една обща тенденция към борба срещу безнаказаността, към всичко, което правосъдието не наказва. И накрая, медиатизирането е, въвежда нови е, затруднения и сложности, насочвайки вниманието върху специални факти или казуси. В резултат на това съдиите започнаха да отговарят за надежността на съдебната система и най-малката грешка на всеки от тях хвърля петно върху всички. В това отношение отговорността и е, етиката на съдиите при определени условия и гаранции може да укрепи доверието на обществеността и легитимността на съдиите, гарантирайки същевременно тяхната независимост и безпристрастност. В моята страна и в редица други европейски страни присъствието на наказателните дела в медиите насочва вниманието на обществеността към дисфункционирането на съдебната система и води като, до нещо като публично обвинение на функционирането на всички съдебни инстанции, създавайки една неточна идея, че съдиите са безнаказани, че са някаква висша, могъща сила и е, се създават движения, е, които настояват съдиите да отговарят за своите професионални действия. Е, днес се търси отговорност на съдиите като демоква... легитимен демократичен еквивалент на тяхната независимост. Тоест, вече не, не, може да, не се позволява на съдиите да се крият за своята независимост, иска се да поемат своята отговорност но а, въпреки това, това трябва да стане, гарантирайки независимо на съдиите. Трябва да се укрепи легитимността и доверието на обществеността. Ако погледнем понятието отговорност, наказателна отговорност, в името на равното третиране отговорността трябва да бъде еднаква за всички. Така е във Франция, предполагам в други страни. По отношение на гражданската отговорност, тук всичко зависи от статута на съдията. Във Франция той е обществен служител, има особен статут и в повечето случаи той трябва да възстанови щетата нанесена и ако, е, ако той е виновен, това може да се обърне срещу него. Е, проучването в Европейската мрежа на съдебните съвети даде интересни резултати. Идеята да, има възстановяване на щетата на институционално равнище е гаранция, която разбира се после може да се обърне срещу а, виновния съдия. Има два различни системи, има и система на застраховане, но винаги трябва да мислим и за независимостта. Дисциплинарната отговорност – дава възможност професионалните грешки на съдията да се наказват. Е, гаранцията за независимост налага точно органа, който отговаря за независимостта да прави това. Във Франция това е Висшия съдебен съвет. Той съди съдиите по е, производство, специално предвидено за магистратурата. 80% от наложените санкции се отнася до забавене, закъснение, различни пропуски, пристрастност, но и а, актове от личния живот, които могат да дискредитират съдебната система и правосъдието. И за да приключим по тази тема независимост, искам да кажа, трябва да сме особено бдителни. Кой е, е сезирал с е, иска за дисциплинарно е, наказание. В много случаи това е ресорния министър. Във Франция това може да бъде министъра, председателите на съди или гражданите. Така се избягва дебата за безнаказаност. Освен това, трябва да има периметър на имунитет по а, решението на юрисдикцията, не на самия съдия за да не може то да се обжалва е, без причина. Етиката и принципите и професионално поведение, което всички прависти трябва да спазват. Трябва да кажа, че от 20 години има е, е едно движение, което приобщи съдиите, към това принципите от Бенгала, от Висшия съвет на съдиите, които обсъждат тези въпроси. Във Франция дебата беше сложен, защото се смяташе, че това може да, попречи на независимостта, но беше създаден един сборник по правна етика, публикуван през 2010 е, Какви са предварителните условия за да не, етиката да не нарушава независимостта и да няма упреки за е, лошо функциониране. Четири основни елемента. Първо, в дефинирането на етичните принципи трябва да бъде направено от съдията, съдията или друг легитимен орган с участието на съдиите. Важно е съдите да участват в определенето на правилата. Това ще засили тях на техния престиж. И освен това, те трябва да са практици, не трябва да е, имат само теоретични познания за юрисдикцията. Е, всяка държава решава в какви рамки ще впише етиката съдържанието на принципите трябва да се позовава на универсални ценности, интегритет, честност, равно третиране, компетентност, прозрачност и редица други принципи, които трябва да са публично обявени, за да може всички от съсловието и широката общественост да знаят какви са принципите за поведение на съдиите и да следят за тяхното спазване. Казвам, тук споменах обществеността, защото това е много важно за разпространение на информацията. Освен това, всеки са съдията трябва да бъде честен, но и да, но да, да отговаря на исканията на обществеността. Това означава да отговаря и за институционални реформи, да гарантира а, справедливо правосъдие и да гарантира и необходимите материални и, и парични средства за функционирането на правосъдието. Благодаря. Благодаря и аз. Сега ще изслушаме господин Стефан Лербергер, който е ръководител на, на а, службата към Европейската комисия за независимост на, на съдебната система. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че сте поканили тук и втора инстанция от съвета на Европа, не само Венецианската комисия. И се радваме, че всички ние бихме могли да допринесем с идеи а, за всички държави в Европа. СЕПЕЖ, нашата комисия, беше създадена преди около десетина години с цел, която е доста иновационна в рамките на съвета на Европа, е именно да насърчи развитието на правосъдието в е, обществената европейска функция, администрация. Е, това е нужно, за да се осигури независимост на съдиите, но все пак, нека да не забравяме, че е, съдебната система все пак е обществена служба, финансирана от данакоплаците и има за цел да допринесе с някакви ефективни и качествени резултати за това общество. И именно относно тези качества, ефективност и качество, а, ние а, решихме да се занимаем в СЕПЕШ. А, ние Работим съвместно с отделните държави и техните системи и е, считам, че а, не може да има взаимно доверие без познаване, взаимно познаване на функционирането на отделните системи. И Бихме могли е, да кажем също, че ако искаме да помогнем е, спрямо настоящото дисфункциониране на правните системи е, и за да можем да дадем правилната рецепта за нашия болен, трябва да поставим добрата диагностика. И затова СЕПЕШ счита, че е един вид доктор, който ще постави диагностиката на, на справните системи на, 20, на 47-те членки на съвета на Европа или 28-те в Европейския съюз. За тази цел е, СЕПЕШ създаде един редовен а, цикъл за обновяване и следене на а, правните системи. А, той е с две годишна продължителност и разглежда всички правни системи в Европа. Този доклад, който се издава в края на годишния цикъл, се базира на качествени, количествени данни, които ние събираме за функционирането на правосъдието. Ние използваме за тази цел една, един въпросник, вид таблица за функционирането, където са включени различни въпроси свързани с функционирането на правосъдието в Европа. Има елементи в него, свързани с средствата, с които разполага правната система, било то бюджетни, било човешки капацитет, инфраструктурни средства, новите технологии и така нататък. Има също един раздел, който засяга обучението на магистратите и е, евентуалната връзка и координация на службите между тях. Има също и друг раздел, който засяга управлението на потоците, входящи и изходящи от съдилищата. Става въпрос за казусите, за да се види дали съдилищата успяват да се справят с всички случаи, които се внасят за разглеждане пред тях и дали няма натрупване на а, казусите, и най-вече дали има висящи дела, които да стоят. И а, също се опитваме да идентифицираме различните области, свързани с альтернативни мерки, с съдебни решения а, при решаването на конфликти и така нататък. Чрез този въпросник и чрез тази оценка днес, имаме, днес разполагаме с над 3 милиона данни, които са в нашата база данни и които се актуализират редовно и се обработват от учени чрез статистически изчисления, но също така и чрез юристи, ако мога да кажа юристи-инженери, които се опитват да направят пълна картина на типа функциониране на правната система в Европа. И също искам да кажа, че наистина това е научна работа именно за това е достоверна. Тоест, не могат цифрите да, да говорят а, както ние си опитваме да си ги а, и, и изменим. Още веднъж наблягам на факта, че имаме научна работа. Разбира се, целта на нашата работа не е да направим една челна десятка на най-качествените правосъдни системи в Европа или пък кои са на дъното на класацията. Не, не е това целта. Смятам, че всички колеги, които присъстват тук днес, знаят много добре, че всяка конкретна правна система произхожда от конкретна история, от конкретни традиции и конкретна култура, така че е невъзможно да се класифицират правните системи от 1 до 47 или от 1 до 28. Разбира се, това не означава, че не можем да сравняваме. И една от основните цели на СЕПЕШ е точно да се сравняват а, сходни системи. И така, нашата работа е инструмент на обществената политика в рамките на Министерството на правосъдието, както и парламентите, за да успеем да видим чрез едно такова сравняване кои са пропуските на европейско ниво, на национално ниво и съответно дали срещаме ни същи трудности и евентуално как можем да намерим общи решения. Това е първата цел. Втората цел е да видим какво функционира добре в някои държави, не толкова добре в други и да видим дали може да се изнасят в кавички добри практики към тези страни, където системите не функционират толкова добре. И също можем да напишем и национални цели, най-вече относно бюджетите и да се опитаме да дадем някакви аргументи на Министерствата на правосъдието, а, които те да изтъкнат пред Министерството на финансите и за да им кажат, ами вижте, ако искате да постигнем същите цели, както нашите съседи, ами дайте ни средства. Мисля, че тези различни нива на целите са тясно свързани, много важни и считам, че са използвани все повече в държавите членки или на европейско ниво, за да се опитам с цел да напредваме в политиките, свързани с правосъдието. И друг елемент, който е важен, няма да влизам в детайли всички можете да видите докладите на СЕПЕШ, а именно опитваме се да видим кои са основните тенденции в европейски план относно правосъдието, т.е. на къде вървим било то в бюджетен план, особено в настоящата ситуация на криза, и да видим как обществената политика се съсредоточава или не върху правосъдието. Правосъдието е един от стълбовете на нашата правова държава. И да видим също какви са тенденциите, свързани с альтернативните мерки, които можем да дадем, за да облегчим правните системи, като се вземат предвид потребителите на правото, жертвите. И да видим как ние, всички заедно в Европа, можем да подобрим този, тази обществена услуга, наречена правосъдие. Трябва да целим повече ефективност, но не само, защото можем по този начин да имаме каче... количествени измерения, но не и качествени. Защото правосъдието има за цел да, да осигурява социалната връзка. И всички елементи трябва да бъдат взети предвид. И, и съответно ние трябва да сложим акцента върху качеството. Не можем да разделяме отделните елементи. Именно в тази насока се опитваме да задълбочим нашия доклад и нашата оценка. Надяваме се тази методология и това познание, което сме натрупали от 10 на години, да могат да бъдат достъпни както за европейските институции, тъй като в момента се дискутираме с Европейската комисия, както и държавите членки по темата и се надяваме да постигнем нужните споразумения, за да можем да работим с тези цели за бъдеще. И предполагам, че Емануел ще продължи в същата насока на размисли след малко. Да, да е, еми така. Сега госп... думата има а, Емануел Крабит. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви също, че правите връзка между доверието и е, усилията, които се полагат е, в СПЕШ и от страна на Европейската комисия за по-добро познаване на функционирането на националните съдебни системи. Миналата седмица бяхте заедно с нас в съдебна зала и където много в на конференцията за съдиите, където много често се говореше за доверие, за борба с правния национализъм, с клишетата и стереотипите, които се прилагат към националните правни и съдебни системи. Много често хората се питат до каква степен трябва да имаме доверие в една или друга система. Миналата седмица публикувахме и резултати от анкета в Евробарометър това отношение. И е, резултатите наистина са интересни. А, средно 53% от анкетираните имат склонност да се доверяват на правната си, на съдебната си система. Ако разгледам обаче ситуацията по страни, ще видите, че има невероятни различия, огромни различия. Най-високото доверие е 85% в някои държави членки, докато най-низката степен на доверие в други държави членки е 24%. Когато се питат анкетираните дали смятат, че тяхната съдебна система е по-добра или по-лоша от тази в другите държави членки, също се натъкваме на интересни отговори. 28 смятат, че, тяхна, че системите са почти същите. 25% смятат, че тяхната система е по-добра от тази в останалите държави членки и 35% смятат, че тяхната система е по-лоша. Тоест, виждате, че това е въпрос на възприятие и доверие в съдебната система. И това за нас е, е стимул да е, фактуализираме познанието на националните съдебни системи. Е, трябва да имаме по-обективни фактически данни за функционирането на съдебните системи в различните държави членки това отношение е, е, бързата таблица, на, която беше представена в е, комисията и от Justice Scoreboard, таблица с резултатите, която съдържа редица данни, свързани с функционирането на националните съдебни системи и особено по отношение на тяхната ефективност, качество и независимост тези три критерия. Защо представяме тази таблица? Целта ни е да подпомогнем държавите членки да подобрят ефикасността на съдебната си система чрез сравнителни данни за нейното функциониране това е едно информационно средство, което придобива особено значение по време на европейския семейстър. Знаете, че в момента тече координация на економическата политика в различни области, за да може да бъдат поощрени държавите членки да предприемат структурни реформи, които да доведат до засилване на економическия растеж и економическо развитие и сред приоритетите на този семестър е засилване на качеството, независимостта и ефикасността на съдебната система. За да подхраним дейностите, се нуждаем от информационно средство, което да ни позволява да разполагаме с сравнителни данни. В рамките на, на семестъра комисията всяка година предлага конкретни препоръки за отделни държави членки, за да ги потикне, да подобрят е, работата в редица аспекти. През 2012 година 6 държави членки получиха препоръки, прияти от съвета по предложение на комисията, във връзка с необходимостта да подобрят съдебната си система. През 2013 година подобни препоръки бяха е, отправени към 10 държави членни но и извън европейския семестър ефективността на съдебната система е много важна за ефективното прилагане на европейското законодателство, прието през последните десетилетия. Така че тази таблица за правосъдието е важна за, в много области, защита на потребителите, на околната среда, укрепване на вътрешния пазар и така нататък. Много е важно да видим как функционират съдебните системи, особено когато прилагат европейското законодателство. Друга важна характеристика, която трябва да бъде подчертана във връзка с тази таблица, е, че това не е правен инструмент. Това е информационно средство. 20 страници данни и сравнителни графики. Няма автоматична връзка между представените цифри и графики в таблицата и конкретните препоръки в рамките на европейския семестър. Няма връзка между двете. В таблицата има някои основни данни, но след това, разбира се, всяка страна трябва да осъществи анализ в диалог е, и с, да организира посещения в отделните страни, към които има препоръки, за да се е, установи какво точно се крие зад цифрите. Както каза Стефан, трябва да запазим смирение пред цифрите. Това са само средства, статистически данни. Трябва да видим какво се крие зад тях. Втора важна характеристика това не е конкурс за мис Европа, е, мис съдебна система. Е, е, тук не става въпрос на някакво общо класиране. Просто трябва да си дадете сметка, че е, в тези графики показват е, нюанси. Една държава членка може да е номер едно като бързо производство, но да е много назад по отношение на използването на информационните технологии. Така че, е, благодарение на информацията в таблицата, е, е трудно да се каже коя е, кой е шампиона, кой е първенеца, кой е изоставащия. И всъщност не това е целта. По съдържанието на таблицата има три вида показатели. Първият – ефикасност, дължина, времетраене на производствата. Второ – качество на системата, качеството е много широк показател, трудно се измерва. За това всъщност отчитаме елементите, които допринасят за качеството и един от тях е подготовката, обучението, образованието на юристите. Това много допринася за качеството. И накрая независимост, има малко показатели и за това използваме като показател възприятието, което все пак дава насоки. И накрая, в бъдеще бихме желали да разработим базата данни, която сме набрали, да я разширим и затова а, ще се радваме, ако са всички останали заинтересовани страни да а, е, получим достъп и до други източници на данни, за да разполагаме с други сравними данни. Благодаря. La, la regola qui in Parlamento è che quando si arriva all'ora cessa l'interpretazione, l'attività degli interpreti. И сега стигаме до края на срещата. В 12.30 преводачите ви трябва да бъдат освободени, но те ни дадоха възможност да довършим своята среща. И така, времето е наш господар. Искам да се възползвам от тези последни няколко минути, които ни бяха предоставени, за да кажа, че нещата, които се появиха вследствие на днешната среща и на всичко, което чухме, са много важни, те са много интересни и аз исках да ви благодаря за това, че организирахте тази среща и за това, че дойдохте. Защото в крайна сметка целта беше да съберем и да създадем по-голяма близост между институциите, които отговарят за обучението. Има чудесни практики в всички курсове, но ако имаме възможност да сравним, ще можем да внесем и подобрение. И това е нещо, от което Европа определено се нуждае, защото бъдещето на правосъдието в Европа е наистина фрагментирано. Извинявайте, правосъдието беше фрагментирано, но сега ще имаме единна посока, благодарение на тези организации, които работят заедно. И тук съдебната система много помага. Виждаме създаването на общо европейско право и вече някои споменаха това във връзка с историята на правото. Una considerazione che il Justice Scoreboard renderà ancora più visibile. Бих искал да ви помоля да направите така, че така наречения Justice Scoreboard или резултатите да бъдат по-видими. Това обаче остана извън темата. Говорим за създаване на регулативна рамка за хармонизация в Европа. И това е резултата по отношение на изпълнението. В момента има много голям дисбаланс в юридическия корпус. Става въпрос за разликата между националното право и европейското право. Има толкова много граждани, които се възползват от това и ние дори не знаем мащаба на това явление. Мисля, че цифрата, за която говорим е някъде около 50%. Самите ние непрекъснато излизаме с нови законодателни актове. Вие знаете това. И тези, които се възползват, създават проблем по отношение на създаването и участието в европейското право. Това не би могло да бъде наложено от властите, нито пък с помощта на натиск. Това е очевидно. Тук е мястото, където юристите могат да изиграят по-сериозна роля, защото те работят с гражданите и могат да увеличат усещането за ползи за гражданите, за това, от което те могат да се възползват, благодарение на всички права, които са им дадени по силата на законодателството. In tutto questo quadro, eh, certamente i practitioner И така, в тази рамка, работещите в практиката са много важни и ние не би трябвало да спираме тяхното професионално развитие. Професионалното развитие ми е по-любима фраза от обучение, защото става въпрос за обучение, след това имаме завършване на университет, така нататък, докато развитието е нещо, което не спира. И така, с своите действия, с информация. Те могат да кажат на гражданите какви са техните права, които са създадени в правната рамка на Европа. Мисля, че това е част от причините за евроскептицизма. И така, наистина, днес трябва да се занимаваме с реализация. Di coordinare queste realtà che rischiano di essere. Всичко, за което говорихме по време на тази среща, беше свързано с координацията. Трябва да координираме всички свои действия по отношение на най-добри практики, за да можем да обогатим опита на друга структура, на друга държава членка и така нататък. Това е свързано и с научното значение на термина най-добра практика. Както разбира се и с процеса на подобряване, как все повече да подобряваме процеса на управление на правосъдието и на упражняване на правосъдието. Как практиката да бъде възможно най-добрата и след това, разбира се, трябва да се замислим и за всички нужди от обучение и всички подобни аспекти. Бих искал да наблегна на позицията на Европейския парламент по отношение на съдебното обучение или нека го наречем както аз го предпочитам професионалното развитие на съдиите през последните години – Имаме непрекъснат диалог, който може да бъде разширен по отношение е, на работата с доставците на обучение. Може да се има предвид колко е трудно да се изкарат седите извън съдебна зала, колко е скъпо, тогава когато се занимаваме с традиционни обучителни дейности. Но с помощта на обмен и интерактивни възможности можем да обогатим опита си. Трябва да се работи в областта на професионалното развитие и това може да стане след, с помощта на обмен на становища по, едно, по разглеждането на един общ казус – всичко това подобрява теоретичните познания, догматичните познания, ако искате да ги наречем, защото участието на тези, които трябва да се подобрят с помощта на обучение, които трябва да се развият, които трябва да получат опит. Това става с обмен на професионални умения. Става въпрос за уменията, които са ни необходими, за да можем да упражняваме своята професия. Много се впечатлих от споделения холандски опит, техния проект, който са реализирали. Имаше толкова много други идеи, които са иллюстрирани тук. Говори се за това, че трябва да имаме взаимно доверие, възоснова на взаимен обмен на познания. Говори се и за положителните резултати. признаването на решението на друг съд става възоснова на доверието в този съд. И това не е само, че... И това не е... И всъщност това е най-важното. Ние в Европа да признаваме решенията на другите, а не просто да взимаме решения един по един. Добре. Сега ще ми изключат щепсела. Просто исках да кажа, че това е пътя напред. Да увеличим и да се възползвам от различните средства, които вече съществуват в толкова много области, да се координираме. Нека ние Нека комисията като изпълнителен орган, защото парламента може да предлага, но ние не взимаме решенията. Per coordinare, per comparare, per mettere in... Да се възползваме от възможността да координираме и да сравним и също така да ангажираме практиците в областта на правото основния резултат от вашите чудесни приноси и изказвания днес е именно това. Благодаря ви много.